Продължава. Възобновяваме заседанието. Господин Етингер за първи път след своето изслушване като нов еврокомисар е с нас. Благодаря и на новите колеги от Сметната палата, господин Лазаров и господин Кардив. Кой от вас желая да вземе думата, господа? Имате я. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, уважаем, ние представяме за, за първи път доклада в част първа до трета относно разходите от бюджета. Аз отговарям за глава първа и отговорността и за глава втора. Господин Кардив ще ви представи глава трета резултати от европейския бюджет Миналата година през октомври е, при разглеждането на доклада за първи път представихме резултати и обменихме мнение с колегите по многогодишната финансова рамка. Тук ще кажа едно. Ние е, постигнахме резултат с ясно становище, нашето становище за плащанията е ясно, особено, що се отнася до възстановяването на разходите, разходите и правомощията за извършване на, на плащания. Е, тук няма големи разлики. Комисията определи да преките и неплаки плащания чрез националните органи. Знаем, че грешките в по, по обществените поръчки са по-малки, резултатите на работата са на лице. Глава четвърта включва информация за националните плащания. Има резултати, но има какво да се желае. През декември миналата година аз представих доклад е, относно отделната отчетност. Това може да доведе до по-добри резултати. В глава 2 набелязваме, че неплатените вземания продължават да нарастват периода от първоначалния период продължава да бъде дълъг и има неплатени, невъзстановени плащания. Ние подкрепа, подчертаваме в нашите препоръки, че комисията трябва да има ежегоден доклад в период от 7 до 10 години. При промените на финансовия регламент това може да стане. Нашето мнение е, че приятия, е, отраз... нашето мнение е отразено в финансовия регламент, промен прият миналата седмица и публикуван тези дни. Благодаря, господин Кардив. Благодаря, както знаете, глава 3 е малко по-различна тук се отнася за законност и незаконни действия в бюджета в останалата част, докато глава трета става дума за резултатите и по-нататъчните дейности. Тази година установихме следното. Е, имаме съобщение, информация от е, Сметната палата е, за това как са извършени раз, разплащанията. Второ, резултатите на ниво генерални директор, директори с, на, от Националните звена за ресурси и трето системата за Хоризонт 2020. Това разбира се не е одит на Хоризонт 2020, за това има време. Тук говорим за общия резултат и тук специално обърнахме вниманието на управлението, чисто административно, на Хоризонт 2020 Що се отнася е, до конкретните доклади от 5 до периода до 2015 година, имаме различни екипи, които работят, реакцията на финансовата криза, развитието в областта на екологията и, екологичните, и климатичните промени, както и заетостта. Специалните доклади, както обикновено, разглеждат и по-нататъчните действия Нещата се повтарят в сравнение с миналите години, но тук има нов елемент. Ние разгледахме някои по-нататъчни действия на държавите членки, не на комисията, като под формата на наблюдение. Установява се, че нашите доклади се възприемат добре от държавите членки. Няма, почти няма държава членка, е, която системно да прилага нашите, изпълнява нашите препоръки, така че тук се налага да разработим стратегия за следващите години планирането и изпълнението на ниво генерална дирекция. На тук разгледахме генералните дирекции, занимаващи се с, с природните ресурси. Резултатите се повтарят както през миналите години. Понякога има твърде високо заложени цели. Хоризонт 2020 вече водихме сериозен дебат миналата седмица. Е, анализите са насочени към е, е, финансовата рамка и други стратегии, преимуществата и евентуалните рискове и включването на обхващане на резултатите в Хоризонт 2020. Първо, нека да кажем, че при Хоризонт 2020 бележи значително подобрение в сравнение с 2007 година. Тук е свършена сериозна работа, но има неща, на които искаме да обърнем внимание. Комисията и държавните членки работят по различни стратегии за финансовата рамка 2020-2014-2020 година приоритети на комисията и това включва известни рискове относно това как хората да работят. Механизмът на 2020, Хоризонт 2020 година не е винаги е насочен към резултатността обръща се по-голямо внимание на предоставяне на грантове, а не е непременно на е, спазването на изискванията. Тук трябва да обърне внимание и на правната рамка и свързаните с това програми. В резултат на това е, някои препоръки. Първо, целите на 2020 трябва да бъдат претворени на, в програмни приоритети, така че да могат да доведат до резултати. И второ, по-над нататъчното до разработване на стратегиите също е необходимо. Това ще даде възможност за по-добро изпълнение и по-добра отчетност по изпълнение на целите на Хоризонт 2020. Тези препоръки бяха възприяти. Така че аз ще спра до тук и благодаря за вниманието. Председателката глава 3 според мен ясно показва какви затруднения могат да възникват, ако решим да измерваме резултатите с разходи. Така че сериозно ще трябва да поработим по този въпрос. Сега господин Етингър, господин еврокомисар, имате думата. Госпожо председател, госпожи и господа евродепутати, уважаеми е, представители на Сметната палата, госпожи и господа, доброто управление на бюджета е акцент във вашата работа като парламентарна комисия. А ние по това разбираме от една страна изпълнение, изпазване на правилата на бюджета, прозрачност и надежност а също и правилно приключване, но също и постигане на целите на европейската политика и съответно економическа ефективност. За това комисията се радва, че Сметната палата отново да даде декларация за неограничена надежност на годишните, годишния отчет. След всичките констатации на колегите ми през последните дни и часове, аз като начало ще отбележа 6 момента, които в общи линии са важни за комисията. Първо, темата за грешките, процента на грешки – както и по-нататъчни действия. Комисията от години заедно с държавите членки, които отговарят за програмите на място, ние от години работим за подобряване на системите ни за контрол. Това ни интересува много. Постигнахме редица резултати, атестирани от Сметната палата, за да намалим процента на грешки през последните години. Що се отнася до съотношението разходи, полза или економическа ефективност, продължаваме да работим много активно за спазване на ниско ниво на грешката. Така това е един мащаб за нашия контрол. Контролът е необходим, но двойния контрол все пак трябва да се сведе до минимум. За това на второ място за комисията е важно да имаме оптимизирана верига на контрол – т.е. едно, една единствена проверка. Ако гледаме как в една демократична структура и субсидиарна структура на нашето управление Европа включва европейско, региона, национално, регионално и дори местно ниво и това включва допълнителни програми. Пазарната економика и изследванията изискват от нас там, където имаме надежден контрол, да сведем нещата до една проверка, до един контрол, и е, всички политически решения да се ориентират към това. Но това предполага надежден контрол, предполага стриктна работа, предполага всеобхватна работа, предполага общи правила, прозрачни за всички. В рамките на тези изисквания ние сме готови да развием нашата верига за контрол, повишавайки качеството. Така ще оптимизираме разходите в тази посока. Р като комисия ние много внимателно разглеждаме грешките и рисковете към момент на приключване, бюджетното приключване. Знаем, че много програми са многогодишни, специално структурните и кохезионните фондове не финансират проекти само за една година. Имаме планиране, разработване на проекти, имаме финансиране, което продължава няколко години. Освен годишното финансово приключване, това пред, добива още по-голямо значение, а именно отчета след приключване на проектите. Затова за комисията е важно първо бюджетните рискове да бъдат измервани не само ежегодно, но и в многогодишен цикъл, с ясното съзнание, че по пътя, така да се каже, могат да се наложат корекции. Някои е, грешки са веднъж допуснати, не могат, не можем да ги отменим, най-много да ги санкционираме, но други могат да бъдат изравнени. За това смятаме, че е важно корекции в хода на проекта да бъдат допустими. Това е важно за данакоплаците и за нас корекциите в една последваща финансова година също е обект на нашето внимание. Това окончателно приключване и разглеждането на риска в момента наистина на приключване е около, беше около 8% и е, в момента възлиза на 1,3% Тоест, е, разликата е голяма между 3,8 и 4,4%, като на други места стугат между 0,8 е, до 1,3. Виждате голяма разлика. В този смисъл съм съгласен с Сметната палата. Трябва да разгледаме финансовите корекции, за да оптимизираме тази политика. Четвърто, широката тема за упростяването. Когато разговаряме с нашите партньори, които работят по финансовите програми, по проектите на място и ги управляват, винаги чуваме оплаквания, че разпоредбите са много сложни. Разпоредби и задания са необходими. В противен случай няма да можем да упражняваме контрол. А без задания и разпоредби е, средствата могат да бъдат използвани с лека ръка, дори пропилявани. И все пак говорим за допълнителна оптимизация на административните разходи. За това комисията има предложение за нов вариант на бюджетния правилник. Е, ние очакваме да видим резултати в рамките на средносрочния преглед, midterm review, midterm revision така че да имаме модернизация и опростяване на финансовия правилник. Е, всичко това, разбира се, не е вълшебна пръчица, не е панацея. Европейския съюз е сложен на няколко нива и винаги ще има сложни административни разпоредби. Няма да можем да се сравним с една малка община, която се управлява лесно. Сложността е необходима, но все пак ще ви помоля като специалисти да проверите дали нашето предложение обслужва идеята на опро... за опростяване, без да загубим контрола, без да намалим очакванията на нашите партньори и държави членки. От вас чуваме загрижени гласове, че времето ще ви е твърде кратко, няма да разбиваме стена с глава, нека да обсъдим нещата. От е, вас и от съвета зависи как ще продължи работата. Тази модернизация и опростяване е, трябва, би било добре да влезе в сила поне за последните три години от многогодишната финансова рамка. В пето, темата за целенасочен бюджет. Тук споделям мнението на вашата председателка. Ние сме в едва в началото на един процес. Трябва ясно да определим понятието резултат какво значи бюджета да бъде ориентиран към цели? Тоест, много отрано трябва да определим целите, не само числа, не само програмни средства, не само финансови средства. А, трябва да кажем какви са нашите цели и да дадем отговор на въпроса постигнали ли сме целите и дали бюджета наистина е насочен към резултати. Комисията е готова ще влезе в дискусия с вас за определяне на целите и желаните резултати. Да ги определим предварително, за да можем стъпка по стъпка да разработим политически стратегии. Според мен е радостно, че докладът Марио Монти и неговия клуб обръща внимание на темата не само при собствените ресурси и приходите, но е, и разходите. Те са обект на внимателен преглед с акцент върху добавената стойност. За нас темата бюджет за резултати е изключително важна. И накрая и вие, и държавите, членки и обществеността искат прозрачност на бюджета и при отчетността с различни мерки, е, с годишни е, публични доклади, доклади на генералните дирекции, е, с публикация на всички доклади на комисията, вярваме, че помагаме за изпълнението на тази цел. Благодаря за вниманието. На ваше разположение съм е, за въпроси. Надявам се, че сте удовлетворени от писмените отговори на въпросите. Госпож председателката, аз от своя страна искам да благодаря за отговор на всичките писмени въпроси до сега и в бъдеще. Благодарни сме ви, защото смятаме, че тази информация е много важна, за да работим. Сега нашия докладчик господин Целер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Лазарус и на господин Кардив, наши, както и на вашите колеги за доклада за 2015 година. Добре дошъл, господин Етингер. Благодарим за обясненията. С радост очаквам бъдещото ни взаимодействие. 2015 година бе особена година. Първата пълна бюджетна година за новата комисия. Това от една страна. От друга страна, втора година от новия период за насърчаване. Но в много области трябва те първа да бъдат предоставени плащания за приключване на проекти от предходния период до 2013 година. Така че тук паралелно вървят от една страна целите е, от стратегията 2020 година, а от и целите на новата комисия. Всичко това трябва да се и отчита в е, по, по, в рамките на стария период, който официално завърши 2013 година при други правила. Към това се добавят други предизвикателства, мигрантите и кризата, бежанските движения към Европейския съюз, кризата с Русия и така нататък и така нататък, все явления, които изискват от нас реакция и важен инструмент тук е бюджета, който трябва да, към който трябваше да подходим гъвкаво програмните периоди, вече ги споменах, 10 периода за 2020, 7 години финансовата рамка и 5 години мандат, политически мандат на парламента и комисията. Така нещата бързо могат да се объркат. Може би трябва да помислим за по-добро съгласуване. Освен това, все по-често ставаме свидетели на почти инфлация на, а, на а, бюджети в сянка, непряко управление, създават се финансови инструменти, които ако се спра на любезно предоставения преглед от, съдеб, от сметната палата, а, те показват голяма разлика при изплащането на различни социални и местни програми. Има държави членки е, с 100% покритие, по-скоро северни държави, други страни от юга на Европейския съюз и изплащат до 30% от програмите. Това е повод за размисъл дали тези инструменти са подходящо подбрани. Доверителни фондове също бяха създадени и разумната координация на инструментите и политиката се затруднява от това. Политическата отчетност също не се опростява от това. Има много добри предложения на Сметната палата за междинния отчет, в подготовка на следващата финансова рамка трябва да ги вземем предвид. В своя доклад за 2015 година на експертната група бих препоръчал на съответните групи да включат в дневния ред това, което наричаме Rolling Budgeting Procedure, така че в средносрочен план да, про, да правим много по-гъв, да вземаме много по-гъвкави решения и бюджет, воденето на бюджета да бъде ориентирано към резултати, а не към дълги про- програми и планове. Нека да не забравяме политическата необходимост, а не просто по финансови периоди, но господин Нетингер любезно отбеляза това. Освен това, ще ни се преди насърчаване от европейския бюджет и държавите членки, пък и комисията, да проверят необходимостта от тези мерки и да мотивират е, желаните цели. Това ще бъде добър ориентир. Що се отнася до брутния вътрешен доход, брутния национален доход в отделните държави членки, е, ние от няколко години, поне от две години, като комисия питаме има ли напредък, за да постигнем по-добра съпоставимост. Сътрудничеството за развитие именно в светлината на събитията от последните години доби особена важност в сравнение с миналите години. Това е хубаво, трябва да помислим и там дали не е добре да подобрим някои неща. Тази сутрин говорихме е, за механизма за подкрепа на мира в Африка и генерална дирекция Девко поиска да престат да се вдигнат резервите от този механизъм. Но сега разбираме, че от години се установяват слабости при одита. Какво смята да направи комисията? Как да постигне максимална прозрачност при тези доклади? Това е вътрешен доклад, който се третира като поверителен. В края на краищата ние използваме обществените лекарствени средства и трябва да бъдем прозрачни. За новия му ин, инструмент за инвестиции в Африка от септември миналата година Европейския съюз взе съответни решения до 2020 година в размер на 50 милиона е, евро по линия на 11-я фонд за развитие. Добре, но откъде ще дойдат тези пари? Особено в светлината на новия фонд за инвестиции. Защото по думите на компетентния комисар от месец декември, повечето финансови средства ще бъдат почерпени от резерви на Европейския фонд за развитие. Това малко ме изненада, защото до сега все се говори за дългосрочни проекти, няма резерви, парите се използват разумно, но се оказва, че има е, средства и резерви за нов доверителен фонд. И е, още един личен въпрос. Имаше един случай на самоубийство в комисията, който вдигна доста шум. Знае ли се нещо повече, нещо за причините, дали причините са свързани с работата, ако да, какви са те, реагират ли, е, има ли реакция или причините са други? У нас се говори от години за етичния кодекс. Ние искаме от години промяна на правилата. Миналата година помолих, поискахме от комисията да даде определение на понятието конфликт на интереси <clears throat> особено за комисари, приключили мандата си и поемащи нови задачи. Е, трябва да има ясни критерии за последващи послед, заемане на последващи длъжност и това да се отложи с три вече години. След като, хайде да го нарека, случаят е, Барозо, когато е, бившия председател на комисията започна работа в Кропна банка. Е, въпроса с, с напускането на една от еврокомисарките, когато нямаше консултации с комисията. Питам, защо Европейския съюз трябва да плаща собствени доверителни фондове на Световната банка? Защо тя да получава пари за задачи, които са и присъщи? Това са въпроси, които е, искаме да получат своя отговор. Глобалните декларации за надежност. От години парламента изисква такава декларация от комисията с глобален процент грешки и финансовите корекции. Господин еврокомисар, какво мислите вие по този въпрос? Генералният директор на Олаф и конфликт на интереси по искане на белгийските власти Е, и шума около бившия е, комисар Дали се взе е, определено решение по отношение на Олаф. Смятате ли, че това няма да се отрази зле на репутацията и на комисията и на Олаф? Т.е. до край на разследването това съответният еврокомисар трябва да бъде освободен от задълженията са. Това е въпрос на нашата комисия. След това ЕПО, Европейската прокуратура. Как се разпроделят задачите между ЕПО и ОЛАФ? Как, направете сравнение. Основните ключови показатели едно за земеделската политика. Имаме две затруднения. Нито можем да определим точното заплащане за фермерите, нито техния доход. Какво ще направи комисията за разрешаване на този въпрос? и за постигане на по-голяма коректност. При изслушването на комисаря Моедаш Миналата седмица чухме, че програма 7 ще бъде сключена със 7 годишно а, закъснение. Планирате ли предложение в смисъл на М плюс 2 или М плюс 3? FC, фонда за инвестиции, е тема на обсъждане. Удължава се срока му. Е, Неговата цел е за финансиране на рискови дългосрочни инфраструктурни проекти. Сега се проверява възможността за удължаване на срока и съответния правилник. Сега се говори за свързване на FC и ESIF. Аз не мога да си представя как ще се обединят. Те са различни инструменти. Въпросът Въпросът ми е какво смята да комисията, ако ЕФСИ бъде удължен, не зная дали колегите от Комитета по научни изследвания и транспорт ще ръкопляскат, е, ако е, техните програми бъдат приобщени към този фонд. От Комисията по регионално развитие питат може ли да се очаква, че класическите структурни фондове ще бъдат заменени с инструмент като ЕФСИ? Това е един от стожерите на европейската политика а също и кохезионната политика. Тя е необходима и трябва да продължи. Но това е тема, която можем да обсъдим. И накрая, но не по значение, благодаря за подробните отговори на нашите 64 въпроса. Само имам въпрос по въпрос 33 обосновават се договори с писанието Политико и такси от 75 000 евро. Какво, какви са тези разходи? За реклама, за абонамент или е, покупка на редакционно съдържание? Това е последния ми въпрос. Благодаря. Председателката, след като правим такива китки от въпроси, е, трябва да дадем време на комисария и да ни отговори. Господин еврокомисар, имате думата. Госпожо председател, господин Целер, уважаеми госпожи и господа. Първо, споделям принципната ви преценка, че ни е необходима повече гъвкавост от всякога, за да посрещнем променливите и все по-сериозни европейски задачи. Говорихте за миграцията, за бежанците, за фонда за помощ за развитие влиза тук. Аз съм убеден, че през идните години тези задачи ще си останат наша отговорност. И то много по-сериозна отговорност. Защо ви го казвам? Защото днес говорим за освобождаване на, от, от отговорност. А, в а, и парламента съществува опасение, че парите, които се използват за бежанци, за миграция, за защита на границите и така нататък, се получава чрез преструктуриране на структурните фондове. А точно и точно това разделение или разцепление, ако щете, според мен е грешно. Структурните фондове бяха са и ще бъдат важни за инфраструктура, за качество на живота, за ем, обединението на Европа, за съкръщаване на разстоянията. И ако отделяме страни, е, средства за трети страни, за бежанци и така нататък, за сметка на инфраструктурата в нашите региони, проявяваме несправедливост. Така че в следващата МФР ще трябва да си отговорим на въпроса дали съществуващия бюджет съществуващата структура на бюджета дават основание да поискаме допълнителни средства е, и дали бежанците и всичко останало, миграцията е, и принася полза на европейско равнище. Това е въпрос, който трябва да получи своя отговор. Говорихте за бюджети в сянка. През последните 2-3 години, струва ми се, имаше основания и някои бюджети бяха посочени и вашия колега господин Артюи от Комисията по бюджета на еднократко е, направи критични изказвания за вторичните и сенчестите бюджети имаше основания за създаване на някои нови инструменти, но в следващите години, в следващата МФР, аз ще направя всичко по силите си те да не продължават да нарастват, а доколкото е възможно средствата, които са извън бюджетни, да бъдат върнати в бюджета. Говорихте за доверителните фондове. Разбира се, и аз предпочитам, ако се приложи общностния метод от държавите членки в европейския бюджет и след това вие, ние и съвета да поемат отговорността за разпределението на средствата. И обратно ще кажа, по-добре пари извън европейския бюджет, но на европейско ниво, в европейски интерес, отколкото никакви пари. За това един доверителен фонд, дори и да е извън бюджетен, може да обслужва европейските цели и европейските приоритети. Друг пример. Аз бих предпочел, предпочел основния акционер на ЕИБА да бъде Европейския съвет, съюз. Но не сме. Но по-добре да имаме Европейска инвестиционна банка с акционери държавите членки, тясно свързана с европейската политика. По-добре е това, отколкото изобщо да нямаме Е и Б. И все пак, моя цел си остава броя и измерението на финансовите потоци извън бюджета да не се, да не нарастват, където е възможно да ги интегрираме в бюджета и ползването на структурните фондове. Това засегнахте също. Наистина, там имаме проблем, че в, начал, в началото на многогодишна финансова рамка исканията са много малки и след това ам, Натискът нараства след това, за, така за периода 15-16 година имаше голям много искания за финансиране на програми, които са всъщност в предходния период. Ще направим всичко възможно в, по пътя към 2020 година да постигнем е, равновесие, поне по размер. Още нещо. Не всички държави членки и техните правителства и регионални правителства са в състояние е, да участват еднакво в изпълнението на проекти. Има разлика. Сега, ние носим от, но, ограничена отговорност за политиката на държавите, членки и регионите. Ние можем да ги консултираме, да им дадем възможно най да най-сериозна помощ, за да могат да използват разумно в свои проекти предоставените средства. Ние предлагаме консултация от нашите звена, може би упростяване на критериите, да, сложна, да, да, администрацията да не е толкова сложна, така че и по малки региони с по-малко администрация да имат достъп до това. Като го, го в някои случаи намалихме самоучастието в финансирането 10%. Визирам Гърция, за да не се натоварва бюджета и да се ограничи искането им за допълнителни средства. Сега, брутният национален доход, питате вие, и изчисляването, дали са достатъчно достоверни и прозрачни. Европейската сметна палата се зае с въпроса и заедно с нас стигна до резултатът, че методите на изчисление на брутния въд национален доход като база за приноса за вноските на държавите членки в европейския бюджет наистина са сложни, но е, компетентния подход позволява те да бъдат е, да бъдат изяснени и хармонизирани. И все пак аз мисля, че би било добре ако ам, оставим нещата за 70% от брутния национален доход. Така че в доклада да имаме известно освобождаване от отговорност. Но ние и в момента сме готови да докажем, че при цялата сложност метода за изчисляване на брутния национален доход е достатъчно обоснован и проследим. Благодарен съм господин Целер за казаното от вас относно годишната грешка която да бъде допълнена с финансовите корекции и допълнителни калкулации и тогава да определим процента на пропилените средства. По този начин нашите дънакоплаци и съграждани ще се отнасят с по-голямо доверие към това, което правим на европейско ниво. Сега, аз нося ограничена отговорност за Олаф. ОЛАФ е независима агенция за, при изпълнение на своите задачи. Аз отговарям за персонала, за вещевата част, за администрацията и управлението за приори... но приоритетите и работата, задачите по същество се определят от самата ОЛАФ. По повод ограниченията за последните години и възможността за е, тяхната оценка, съгласен съм с вас. Ще направя всичко по силите си, защото изборът на нов генерален директор, което предстои през пролета на следващата година, а процедурата ще започне през второто три месече на тази година. И аз ви обещавам да следя отблизо и да съгласувам с вас всички етапи на подбора, така че този генерален директор от първия ден да има висок авторитет, да бъде добре прият е, и да има подкрепата от ваша страна, от съвета и комисията. Попитахте ме дали FC би могъл в определени случаи да замести структурните фондове? Не. Това е моят отговор. Гаранциите са ефективен инструмент, но с гаранции не можете да постигнете всичко. Има много проекти, които се нуждаят от финансово насърчение. Пари в брой при някои 20%, при други 80%. Обществено значимата инфраструктура понякога може да се постигне само чрез съфинансиране. Спомнете си предходния ми ресор, широко лентовия интернет, фиброоптиката и така нататък. Не е достатъчно гаранция да приложите фиброоптичен капел от точка А до точка А. Това е сериозна инвестиция, защото е много, но е много сложно. Не е достатъчна гаранция гаранция. Трябват налични пари 30, 40, 50%, за да имаме съответно, съответен разумен срок на амортизация, особено в рядко населени райони. Тук и на сцената излизат структурните фондове за насърчаване на сел, селските райони. Структурните фондове ще играят решаваща роля и през следващата бюджетна рамка. ЕФСИ може да ги допълни, но не и да ги замени. ЕФСИ по отношение на ЕФСИ комисията е пределно ясна. През септември септември ще излезем с отчет пред вас в Страсбург. Ние сме готови да продължим да работим по FC е, през 19-20 година, евентуално да подготвим нещата за мандата на следващата комисия, следващия мандат на парламент, мандата на следващия парламент, така че 312 те милиарда да станат 500 или дори 604 е, милиарда. По-нататъчни стъпки комисията ще предприеме в рамките на бюджета 2018 година и категорично в следващата финансова рамка, пост 2020 година, заедно с вас. Хоризонт 2020. Програмата е успешна би било добре ние като европейци да придадем още по-голяма тяжест на европейските изследвания в европейския бюджет. Значи, един път за периода 2007-2013 година. Предвид резултат, резултатите до сега, можем да очакваме добри резултати. Дали ще работим по схемата М плюс 2, М плюс 3, ще се разбере след една година когато знаем докъде са стигнали проектите. Но аз във всеки случай ще се погрижа колегата Моедаш да освои всяко евро от Хоризонт 2020 и да няма връщане на неосвоени средства в бюджета. По въпроса за преговорите, те са в ход, продължават все още залагаме на готовността на съвета за създаване на Европейска прокуратура в интерес на държавите членки, защото престъпността, свързана с европейския бюджет на европейско ниво, може да бъде преследвана с Европейска прокуратура. Не искаме да заместваме националните системи, искаме да ги допълним разумно в интерес на данакоплаците. Преговорите са в ход. Говорим сега за измамите с ДДС, какво правим с държавите членки, които не искат да участват и тук поемам пълна отговорност е, в, за това преговорите за ЕПО и създаването му да не се отрази на задачите на ОЛАФ, да не ги накърни. ОЛАФ си остава важна агенция и не губи задачите си. Така че аз много ще внимавам колко места в е, ЕПО могат да, извинявайте, в ОЛАФ могат да бъдат прехвърлени на ЕПО, за да не се допусне отслабване на ОЛАФ. Споменахте за случай на самоубийство. Бе, не искам да навлизам в конкретни подробности, но искам да кажа, че комисията през последните години направи много да повиши адми мотивацията и задоволството от работата на работното място и своевременно да видим кой е претоварен, кой страда от бърнаут, е, кой има стрес и какво можем да направим като колеги, така че да не се допусне демотивация на служителите или да се стигне до крайни мерки е, е, дори един случай е твърде много, но предвид огромния брой работещи, социалната среда в комисията, а от тук и готовността да се работи, да се работи в, в, в ем, добри, добра атмосфера, не само да се работи, но и да се живее, това е много важна задача за нас и мисля, че комисията е и си остава един привлекателен работодател за африканския механизъм, механизма за Африка. И в общи линии инвестиции в съседния континент. Ясно е, ако има, искаме да имаме успех, това не бива да е в ущърп на други е, програми. Можеме временно да използваме резерви. Това за известно време се допуска, но ако държавите членки ни възложат на нас, Европейския съюз, да работим заедно, в Мали, Нигер, Либ, е, е, Палестина е, и други страни и да постигнем добър резултат. Това може да стане само с средства, които да насърчат проектите. А що се отнася до колегата Георгиева, мисля, че на първо място е в интерес на Европейския съюз една опитна, уважавана европейка да заеме водеща позиция. Толкова често говорим за влиянието на Европа в МВФ, в Световната банка, ООН е и така нататък знаеки, че света през 2030 година ще има 8 милиарда и половина жители, а Европа след Брексита ще има 5% от а, е, това население, трябва да се радваме на всеки пост заед от е, европеец особено такъв, който се е израснал в европейските структури. Така че аз изрично приветствам смяната, новата позиция на, моята, на нашата колежка. Е, тя ще придаде европейски облики на културата на работа. И искам да ви кажа, че работните преговори за административния принос на ЕС в Европейския съюз по никакъв начин не бяха повлияни от нея бе гарантирана абсолютна свобода и независимост на нашите служби не е имало никога въпрос за повлияване или дори за съответствие. Е, ако позволите, за списанието Политико беше задан въпрос. Сигурно не става дума за това някакси да се намесваме в редакционната работа. Ще ви дам писмен отговор, но доколкото знам, тази сума е изплатена, за да могат служителите на комисията да имат достъп до съдържанието на списанието Политико. Благодаря. Благодаря. Имам пет, пет заявки за изказване. Колегата Либерат. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca.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 изразя възхищението си от господин Етингер и господата от Сметната палата. Благодаря ви за дадените отговори. Някои въпроси и коментари на господин Целер, а той винаги е, знае как да си свърши работата, но това, което на мене ми хареса е начина на работа за оптимизация на на контролите на контрола. Но цялата система за контрол трябва да бъде съответно. Винаги всеки да се чувства така, че всеки момент ще бъде контролиран. Освен това, контрола трябва да води до последствия, положителни или отрицателни. За да се стигне до това, и аз така разбирам вашите намерения, вие очевидно не смятате да ровите до всяко евро и стотинка. Търси се ефективност. Господин еврокомисар, годината 2015 бе втората година от многодишната финансова рамка и отчетна година за предходния период. Говорихте за 8 милиарда евро от предходния период, от и половин милиард от сегашната финансова рамка. Изплатени суми, това е сигнал. Става дума за закъснели плащания и а сумите никак не са незначителни. Може би това е причината, че бюджета в държавите членки не се планира много годишно по с оглед използването на европейски средства. Годините 2017, 2018 2019 всъщност са години, от чието средствата, за които се обединяват. И това не е много разумно. Как да повлияем на държавите членки, така че финансовите средства, кохезионния фонд, структурния фонд и така нататък е, и бюджетите да се планират с 7 годишна перспектива, както при финансовата рамка. Непрекъснато се говори за опростяването, прословутата simplification, но може би не е зле и да се направи нещо конкретно. Не съм на мнение, че винаги сме в състояние да дадем определение на това, което постановяваме като цел. А и поетапното му постигане. По... И накрая приходи и разходи. От към приходите във вашия отговор чухме, говорите за ТОР и малко говорихте за други средства. Да говоря за традиционните собствени средства. М вие спомен... гов, споменахте злоупотребите, измамите с ДДС. Можем ли най-сетне да очакваме напредък в тази посока? Защото там се коренят много проблеми, които вредят на имиджа на Европейския съюз. Неправилно освоени средства. И тук може би нещо не съм прочел както трябва, но тук става дума за освояване на средства и неправилно освоени средства. Господин Целер каза, че Комисията по транспорт ще има коментари тук. Не мисля, че ще са само те, защото държавите членки, които участват в процеса на сближаване, е, имат нужда от информация за происхода на средствата от Кохезионния фонд. 70% от тези средства се освояват от 6 държави. Ако средствата от плана Юнкер бъдат използвани за други цели, може да се стигне до сериозни недоволства, търкания и проблеми. Хич не, никак не ми се иска да се натъкнем на допълнителни проблеми, освен тези, с които се борим в момента. Високо оценявам начина по който гледате на европейския бюджет и ще бъда благодарен за коментар. Сега колегата Фланиган.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 във връзка с, с вноските на държавите членки, вие казахте, че системата е достатъчно честна. може би тази система трябва да бъде честна за всички и предполагам, че действително е достатъчно честна. Но вероятно знаете, че тази система за 2015 и за вноската на Ирландия за 2016 година едва ли би могла да се опише като достатъчно почтенна. Аз специално съм от Ирландия. Миналата година, през 2015 година, имахме увеличение от 26% на брутния вътрешен продукт. Искам да, и искам да ви кажа, че нямам Ферари и е, нямаме абсолютно нищо е, в е, злато, нямаме парите не текат. 26% е, увеличение на БВП е това, което аз е, не мога да разбера. Е, все още когато децата се прибират от училище, има, има затруднено движение. Така че как се изчисляват вноските на държавите членки? Специално за БВП когато погледнете нещата, е, как се развиват на място, е, хората живеят в ад. Е, какво е това БВП? Ние трябва да платим 280 милиона повече тази година, предвид нарастването на БВП. Споменахте идеята за последни източници. Общо какви средства са останали. А, така, а, какво имате прави държави, членки, региони, така ги наричате? А, принос в други области. Примерно Ирландия а, владее 20% от, а, риб, от риболовните земи, но има само 2% от право на риболова. Така че ако погледнете какви са средствата, ние губим. От гледна точка на достатъчно честна система, искам да ви кажа доколко е честна системата, с която в момента разполагаме. Дерек Вон, бите. Uh, uh, благодаря. Благодаря. Аз също искам да благодаря и на Сметната палата, и на комисария, и на нашия докладчик. Е, е, на... Е, аз съм дълго време съм прекарал в тази комисията и знам как говорим за прекомерните сценарии за европейския бюджет. Е, основната дума е упростяване. Аз мога да е, ви запозная с резултата на, работната група на високо ниво по упростяване. Искам да ви кажа, че много трудно се намеря баланса, е, как да намерим начини да се улесни кандидатстването, а от друга страна ефективно да се разходват средствата. Този баланс винаги много трудно се постига. Аз е, виждам от доклада на групата на високо равнище по упростяването, едно от предложенията, които те правят е да се е, упростява така наречения cost option. Но в препоръките те казват, че трябва да се увеличи използването на упростени разходи. Обаче те казват, че е, няма да докладват за разходите и никакви е, последващи предизвикателства за всеки разход. Не знам дали това се отнася за Обединеното кралство. Мислите ли, че така се постига правилния баланс, нещата да се упростят максимално, но да сме сигурни, че средства се разходват надлежно? Втората точка, която искам да повдигна е във връзка с препоръката на групата на високо равнище, но също така и препоръка на комисията по предложението за омнибус. А, именно трансфер от структурните фондове към финансови инструменти. И вие сте е, докладчик малко предсрочно се спирам този въпрос. Аз имам безпокойство по този въпрос. Това ще създаде прецедент за финансирането след 2020 година. Вие знаете, че кохезионната политика и регионалните фондове да останат след 2020 година. Но вие казвате, че не всичко може да се отпуска с, с заеми. В определени области трябва грантове. Така че какви ще са грантовете след 2020 година? Искам да ви кажа, че е, колегите като цяло подкрепят е, такъв възглед. Е, искам да чуя гледната точка и на Европейската комисия. Ако трябва да има такова движение между структурни фондове и финансови инструменти, трябва да имат предпазни клаузи. Може би това трябва да става само по искане на държавите членки и трябва да сме сигурни, че има допитване до регионите, преди да се извърши какъвто и да било трансфер. И освен това трябва да сме сигурни, че всякакви ЕФСИ фондове, които се финансират частично от е, структурни фондове, реално се използват от държавите членки, които са направили вноска. Защото е, за момента няма географско разпределение на фондовете по ЕФСИ. Тоест трябва да има предпазни клаузи. В миналото стана ясно, че е доста трудно да се контролира и да се направи одит на това как се използва средствата по фондовете от ЕФСИ. Така че ако очаквате структурните фондове да захранват ЕФСИ, как ще сте сигурни, че средства се разходват законосообразно? И защо как ще се уверите, че има съответен контрол върху тези фондове? Колеги Салафранка, бите. Колегата Салафранка, казва председателката. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, господин комисар. На свой ред е, бих искал да ви пожелая късмет на новозетата длъжност от е, бюджета, вие се прехвърляте към човешки ресурси, да ви пожелая приемственост, правилно финансово управление. Критериите за достоверност и прозрачност са добра изходна точка за новата ви работа, господин комисар. Искам да се върна на въпроса за мотивацията на служителите. Един колега вече се спря на тази точка. Ние трябва да имаме компетентни и постоянни служители. Това е важно важно и може ли да повлияе на много други неща. Имам три въпроса, господин комисар, към вас. Предвид настоящия ви опит, опит, който сте натрупал до сега, бих, има цялостни положителни критики. Какво мислите да направите в последствие, какво ще кажете за назначенията, които извършихте през 2015 година? Дали увеличението от 5% ще може да се постигне през 2017 година? И после, господин председател, безпокойствата на председателя за връзките с ОЛАВ. Аз отбелязах вашия проект. Новия генерален директор се радва на доверието на нашата комисия. Исках все пак да разбера е, как връзката между генерална дирекция бюджет съвет и ОЛАФ ще се осъществи. Е, дали тази реорганизация ще приключи в рамките на ОЛАФ? Виждам е, трета точка във въпросника, на които сте отговорили. От 50 е, междуправителствени организации, е, които са основните получатели на тази хуманитарна помощ и на сътрудничеството за развитие, е, което представлява повече от 540 милиона долара, Вашата генерална дирекция обръща ли специално внимание на този въпрос? Знаете ли какъв е процента грешка специално в тази глава? Каква е, какъв е процента грешка между тези 50 е, неправителствени национални организации? Председателката, аз имам е, три въпроса към вас. Бих е, искала да продължа това, което господин Зелер вече ви зададе като въпрос. Въпросът за FC е изключително интересен. Е, вие като че ли се опитвате да ни държите на страна по FC? Дали Сметната палата, когато е, разработи доклада си, имаше достъп до информация от е, Европейската инвестиционна банка? Искам да чуя отговор и от ЕИБ. Имам и въпрос към комисията. Ние Имаме 87% субсидии и това са финансови правила, които са въздесъщи. Е, но тази е, система има много недостатъци във връзка с контрола, особено парламентарния контрол. И аз казах това тази сутрин на генералния секретарят. Аз се опитах да го направя, за нас най-важното е работата ни да се упрости, но с такова предложение работата ни няма да се упрости, а просто ще стане невъзможна. Това е моята критика към предложението. На второ място, е, двойния контрол. Единия одик единия одит. Ние се опитахме да го приложим, но във всеки годишен контрол има критика, а именно как се контролират разходите на държавите членки. Ние искаме този единен контрол а, да стане по-привлекателен. вие, ни, вие ни взимате за идиоти. Не може от една страна критиките да отпаднат. Виждаме това в статистиките на комисията. Ние сме на светлинни години от това, което трябва да направим. Едновременно с това ние трябва да приемем това. И по процедурата Омнибус се, се оказва, че ние повече не можем да контролираме. Просто вие ни налагате забрана. Забрана във връзка с контрола. Това е нещо много сериозно. Аз далеч не си представих нещата така. Това беше втория ми въпрос. Третия ми въпрос е свързан с е, статута на служителите. При последната комисия, нашата парламентарна комисия работи изключително усърдно Въпросът ми е следния. Има автоматично повишение на всеки две години във връзка с правата на е, европейските служители. Това се отразява на всички социални помощи. След ниво А12 е, няма да може е, е да има повишение. Е, тази забрана обаче е заобиколена. През 2016 имаше 419 е, е, е, служители, които са получили повишение, т.е. 20% повече спрямо предишната година, 27% повече експерти, а и 61% от висшите сътрудници спрямо предходната година. Така че този статут не се спазва. Искам да разбера какво мислите. Имате думата, господин комисар, за да е, отговорите на тези въпроси. Госпожо председател, дами и господа депутати, въпросът за честотата на проверките и на единствения контрол. Бих искал да кажа преди всичко – че принципът на доверието не бива да се превръща в недоверие спрямо други институции. Може да има факти, които да убият доверието у нас и да събудят недоверие данните, е, ни, е, държавите членки ни предоставят данни и ние си служим с тези данни. Е, ние си служим с данни и във връзка с местното самоуправление. Това не може да се промени. Така че в края на краищата ние сме зависими от факта, че трябва да спазваме разпоредби на закона особено когато е, трябва да се прехвърлят принципи и от европейското право, само държавите членки е, трябва е, да гарантират спазване на закона. Ние сме зависими именно от това. В противен случай Европейския съюз ще стане неуправляем и неефективен. Същото се отнася и за приключването на сметките, същото се отнася и за проверките. Повечето от програмите се съфинансират и тези големи структурни програми, тези мащабни структурни програми трябва да се съфинансират от европейски фондове, но и от национални или местни фондове. Едва тогава ние сме сигурни, че е, партньорите на място са заинтересовани от това проектите да се изпълняват надлежно. Е, те самите са заинтересовани от това. Искам само да добавя, е, че ако установим някакви злоупотреби, ако някой ни подаде сигнал или ако има изобличение за измами, ако стане е ясно, че е възможността за управление отпада, то е ясно, че съответния аудитор трябва да изрази... Тоест контрол на контролерите. Тоест през следващата година ние ще се заемем с въпроса дали доверието е оправдано и дали доверието е, не е обект на злоупотреба, както се оказва понякога. Погрешни статистики или качествени е, недостатъци. Трябва винаги да бъдат коригирани. Става дума за баланс. От една страна не за двоен и троен контрол, но от друга страна да не проявяваме наивност. И при този баланс комисията ще се опита да постигне максимална сигурност чрез максимална, ефект, максимален, е, максимална ефективност на контрола. Проблема за настоящата финансова рамка. Тя бе приета в Европейския съвет малко преди коледа през 2013 година. Следва претворяването в правен акт е, от не 2014 година. Тоест, е, многогодишната финансова рамка, която трябваше да влезе в сила от началото на 2014 година, влезе в сила наистина много по-късно. Това трябва да е полка за всички е, участници в процеса. И въпреки, че познавам задълженията си, аз няма да приема това. Комисията в края на 2017 година да започне работа по многодишната финансова рамка за 2021 е, е, година. Тоест, междувременно имаме 18-19-20 година. Три годишен период. За мен това не е разумно, но така е Такова е действащото европейско бюджетно законодателство, потвърдено и от вас. Тази година трябва да говорим за Брексита, за миграцията, за нашите региони и то до 25-та година. Ще ми се всички ние да се сближим повече, по-близо до датата на началото на следващата многогодишна финансова рамка. И обратно, мога да разбера, ако парламента в последната си пълна финална работна година, 2018 а, ще обсъдим финансовата рамка, след това идва, е, идват изборите и вашите приемници ще започнат да обсъждат в края на 2019 година. Ще се загуби цяла парламентарна година. Готов съм да обсъдим подробно въпроса с вас. Как? Със съзнанието на сегашната финансова рамка можем да оптимизираме нещата в бъдеще. Що се отнася до измамите с ДДС? Ние искаме ЕПО, Европейската прокуратура, да има правомощия за наказателно преследване по този въпрос това е пред предложение, което е на лице, това очаквате вие, но в съвета, хайде ще се изразя предпазливо, не всички държави членки го подкрепят. Подкрепят този проект, въпросът се, ще продължи да се обсъжда. И може би накрая ще чуем на същия отговор, който ще гласи предвид реакцията на съвета, ние проявяваме интерес или не към Европейската прокуратура. До лятото очакваме конкретен отговор на този въпрос. Още веднъж за ФСИ. Твърдо съм убеден, този фонд не може да замести структурните фондове, само временно да ги допълни. Отново за FC се чуха критични гласове, че има географско разпределение и че не винаги нещата, средствата се разпределят правилно. Тоест, държавите членки и регионите имат право на част от баницата от структурния, на структурния фонд, но не право да искат гаранции и финансови инструменти по линия на ЕФСИ. За това обаче ще станем свидетели на това, че проектите по ЕФСИ няма да се осъществяват навсякъде в Европа повсеместно. Тук вече на преден план излиза преценката на Е и Б от банкова гледна точка. Платежоспособността, изпълнимостта на проектите от банкова гледна точка за, за трябва да приемем за ЕФСИ това и още веднъж това потвърждава, че ЕФСИ не замества в структурните фондове структурните, структурните фондове, структурния фонд остава в центъра на финансовото и економическо укрепване на нашите региони. Темата за изчисляване на брутния национален доход на, възоснова на примера на Ирландия. Готов съм, ако вашия финансов или министър, или премьер-министър, или а, вашия президент се обърне към мен, а, ще проверя нещата. За момента знам че председателите на статистическите институти заедно с Евростат подготвят нещата и в крайна сметка ключа за разпределяне на брутния национален доход се определя общо от всички. Гласуването не е с мнозинство. Гласуването е единодушно но тъй като отдавам дължимото на вашата загриженост и Ирландия през последните 7 години постигна много по линия на структурните реформи въпреки това в страната съществува бедност, аз съм готов да се върна на въпроса как се изчислява брутния национален доход за Ирландия и защо са поискани допълнителни вноски. Ще разгледам въпроса. Сега, дали брутния национален доход е най-добрия начин е друг въпрос, но такъв е принципът в момента. Така е записано в финансовия правилник, прият и от парламента, и от съвета. Ако искате промени, Нека това стане при преговорите за следващия, следващия многогодишен период. Едната възможност е значението брутния национален доход да спадне и националните ресурси да излязат на преден план като финансова база. В това отношение докладът Монти ще изиграе важна роля. По въпроса за насърчаването на жените и равнопоставеното, трет, равно, равнопоставеното третиране. Наистина броя на служителите в комисията ежегодно спадаше с една година и това се отрази на всички длъжности. В края на тази година комисията постигна заложените 5%. Към настоящия момент в оста, през останалите три финансови години, три бюджетни години на МФР няма да има други съкръщения. Това създава възможности за насърчаване на жените, но също и на назначаване на специалисти инженери, специалисти по информатика и така нататък. Иначе ние ще направим всичко да подготвим, да мотивираме е, способни, кадърни жени да се ангажират повечето от нашите служители са жени. Това в е, предстои смяна на поколенията. Разбира се, и това означава, че те ще заемат функции от средното и високо ръководно ниво. Както и за моята предшественик, за мен 40% за мен са много важни. По отношение на НПО, ние подпомагаме техни проекти, специални е, грешки, по-високи, по-висока грешка и специални отчети и така нататък. Такива случаи не са ми познати, не са ми известни. Темата за бюджета и контрола на бюджет, бюджетния контрол. На първо място имаме собствен вътрешен контрол в комисията. Първо, ние отговаряме за разумното изразходване на средствата. Ние имаме вътрешни механизми на контрол, за контрол и това се отделя време. На второ място Отговорна е сметната палата, с тях поддържаме ежедневни контакти и сътрудничеството ни с тях искаме да се превърне в една оптимизирана форма на постоянни консултации. На трето място, вие сте важната институция и по-конкретно вашата комисия. С ваши колеги се срещнах 7-8 пъти през последните седмици с е, удоволствие съм на разположение е, през цялата година да обсъждам с вас въпроси извън освобождаването от отговорност. След това Олаф и непорядките там. Те са напълно независими и евентуално е, Европейската прокуратура. И ние се опитаме за тези 4, 5, 6 компетентни органи, е, органи да гарантираме прозрачно сътрудничество, като всеки е, получава подкрепа в е, рамките на своите компетентности. Госпожо председател, е, отнасям се сериозно към вашата критика. Тази корекция на бюджета не е приоритет номер едно за мен, но ще послужи като основа през следващите седмици със съвета и вас да, с вас да помислим за опростяване на работата. Днес имам отделен Готов съм да се срещна в най-скоро време с компетентните колеги от вашата комисия. А що се от нас до повишенията в комисията и дали те стават по схемата, която е предвидена, тук ще ви дадем допълващ отговор по темата на консултантите. Благодаря. Председателката, благодаря. Приемаме предложението за тясно сътрудничество. Колегата Аяла Сендар. Благодаря ви, госпожо председател. Не можах да присъствам за уводните думи на господин комисар, тъй като трябваше да присъствам на друго заседание. Добре дошъл, господин комисар. Бих искал да приветствам с добре дошъл и представителя на Сметната палата. Имам въпрос по доклада Монти. Какво значение отдавате вие на този доклад? Предполагам, че изпълнявате и други функции по отношение на програмата за цифровизация. Нуждам се от някой, който е готов да води битка, да постигне високите европейски амбиции. Надяваме се също така да можем да разчитаме и на достатъчен бюджет, който да отговаря на тези високи амбиции, защото ако средствата бъдат намалени, ще се окажем в неприятно положение. Ето защо би било интересно да чуем как тълкувате вие предложенията, разписани в доклада Монти. На следващо място. Лансирана бе идеята за бюджет ориентиран към резултатите. Ние подкрепяме този подход. Но имам въпрос. Как стоят нещата с сътрудничеството с Сметната палата? Защото не може да се използват два различни метода относно бюджета. Ако се използват два различни метода, ще се окажем в трудно положение. Според мен най-важно е да бъдем последователни. при приемането на бюджета, при неговото изпълнение, както и при неговата оценка от страна на Сметната палата. Трябва да се използва един и същи подход. Нараства сътрудничеството с ООН по редица теми. все по-често се налага да координираме бюджетирането с големи международни организации – Господин Целер засегна темата, включително и тази сутрин, но би било добре да чуем от вас как да контролираме по-добре този бюджет, който трябва да а, съкоординираме с ООН. Благодаря. Господин Еврокомисар, имате думата. Европейския съюз е свързан с много международни организации е, да вземе Европейската банка за възстановяване и развитие, ЮНЕСКО, ООН, Световната банка, МВФ и е ясно навсякъде, където членуваме или където членуват държавите членки, трябва ясно да заявим интересите си и по възможност да имаме да постигнем общо единна позиция, така че да говорим с един глас. Е, ООН, съвета за сигурност, МВФ, в, е, при, поради финансовата криза и активното участие на МВФ в нашите програми за подпомагане – ние успяхме да постигнем това. И навсякъде, където инвестираме средства, е, ние преди всичко е, подробно мотивираме на първо място пред вас е, целесъобразността на изразходваните средства. Длъжни сме да го направим. Тоест, ако предоставяме средства на Световната банка и осъществяваме съвместни проекти, вие имате право е, да бъдете информирани за средствата и хум... Е, човешките ресурси, е, които предоставям по европейска линия. Резултатно ориентирания бюджет тук а, е, говорим за предходната година. Само ни, преди няколко дни бях в Люксембург и разговарях с около 20 члена на Сметната палата и господин Лене. И ще кажа, а, е, този подход има смисъл само ако заедно определим резултатите, ако постигнем е, с, а, е, общи а, е, решения и цели. Ако комисията каже, нашата цел е една, пък вие кажете не друга, пък съвета а, посочи трета цел, това води само до объркване на по-високо ниво. Всичко това трябва да намери отражение в преговорите по бюджета. Т.е. комисията предлага бюджет – да речем, за механизма за свързане на Европа цифрова инфраструктура, да съфинансираме, да я подпомогнем, ефективни компютри или научен облак или, да речем, оптически кабели за селски райони, инфраструктура, пътна, сухопътна, ЖП, е, водоснабдяване, електрификация. Комисията трябва да обоснове защо предвижда такава и такава сума годишно, какъв процент могат да ползват бенефициентите и каква да бъде целта, да речем ефективни, добре, високоскоростни компютри за цялата изследователска общност в Европа или разработване на селски райони до 8 години. И вие ще кажете, целта е важна, одобряваме парите. Или пък може да кажете, целта е важна, но не до там не заслужава толкова пари. Или ще променим целта. Това е така да се каже, ваше суверенно право в сферата на бюджета. След което пък Сметната палата стриктно следи економическата ефективност, дали сме постигнали добавена стойност, дали с тази програма Европа прави повече, отколкото биха могли да направят държавите членки на национално и регионално ниво и доколко постигаме целта конкурентоспособност, добруване на гражданите. Това е задачата на Сметната палата. И аз би трябвало да ги попитам отнапред е, дали такъв резултат ще срещне тяхното одобрение. Отнасям се с изключително а, сериозно към доклада Монти. Бях миналия петък в съвета и бях благодарен, че след пред презентацията на господин Монти имаше и оценка. Мисля, от 22-ма изказали се от държавите членки, нито един глас не се чу, който да е изцяло отрица, отрицателен. Имаше позитивна сдържаност, имаше и конкретни очаквания, свързани с това. За това ще направя всичко, така че в рамките на нашия пакет по, за многодишната финансова рамка, новите възможни инструменти, предлагани от комисията Монти, да бъдат проверени. Но пак ще кажа, резултатът не бива да е нулев. Така че приходната част на европейския бюджет трябва да бъде разширена. Това е моята цел. А значението на вноските на държавите членки да бъдат намалени. Така че това разделение на Европа на нетни плаци и нетни ползователи да се да намалее. Мисля, че докладът Монти в това отношение предлага добра база и в приходната и разходната част. Защо? Още повече, че е, и всички държави членки, включително посочените от съвета, като цяло приемат доклада. Благодаря. Председателката, благодаря да чуем а, Сметната палата, специално по въпроса за ЕФСИ и информациите. Thank you, Благодаря, госпожо председател. Достъпа до документи се урежда от споразумението между Сметната палата, Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия. Наскоро работихме върху становище за продължаването на ЕФСИ и в този ред на мисли не възникна въпроса за достъпа до документи. Сега а, планираме да направим одит на резултатите от ЕФСИ и се надяваме, че тогава ще получим необходимия достъп до а, документите, за да може да извършим одита. По време на дискусията засегнахте темата за единния одит, за увеличаване на ефекта от него. Казахте, че трябва да се избегне дублирането на одита. От дълги години приканваме комисията да подобри работата в това отношение, така че да може пълноценно да се използва работата на аудиторите. Ние все още преследваме тази цел – но за това трябва да бъдат изпълнени определени условия, преди да можем да се възползваме от работата на другите аудитори. До тогава ние ще продължим да изготвяме одитите си в съответствие с международните стандарти. Благодаря. On... Благодаря. Бих искал да направя коментар във връзка с бюджета, ориентиран към резултатите. Да, разбира се, Сметната палата смята, че а, това е една чудесна идея. Но а, за да се осъществи, ще трябва да отбележим напредък. Европейската комисия вече а, работи по въпроса. Ние също бихме искали да сътрудничим по техническите въпроси, да участваме в дискусиите за показателите и така нататък. Не мисля, че имаше въпрос а, в това отношение, но все пак да уточня, не даваме предварително одобрение на а, програмите. А, това не влиза в работата на аудиторите. Да, бихме могли да окажем помощ и го правим. И винаги сме били готови да работим в рамките на различни технически групи. Но до сега рядко ни се е случвало някой да поиска такава помощ от нас. Ja, auch Luft nach oben, Dankeschön. Uh, Накрая нека чуем докладчика. Благодаря, госпожо председател, благодаря и на колегите, които се изказаха, на аудиторите за доклада и искрена благодарност към господин еврокомисара Оетингър за и представените ни виждания и намерения. Мисля, че ще постигнем съгласие при реализацията и все пак искам да кажа три неща. Първо, доверителните фондове. Прав сте, евро, господин комисар. Е, по-добре връбче в ръката, отколкото орел на хоризонта. Тоест, като искаме, ако получим средства от държавите членки за определени задачи, добре. Само, че съвета бързо взема решения за създаване на задоволителните фондове, но ние сме първите, които правят вноските, докато държавите членки доста колебливо внасят пари. Мисля, че тук трябва трябва да помислим и поработим. Втора история, така да я нарека, споменате финансирането при структурните фондове. Да, това има смисъл, но има една приказка у нас, това, което не, не, не иска пари, не струва нищо. През последните години бе прието решение две държави до 2020 година да бъдат освободени от плащания. Дори на едната е предоставен 1 милиард безвъзмезни средства. Аз тогава бях против нарушаването на принципа и още повече, че междувременно едната държава се развива като тип данъчен рай. Но това може да стане само с законодателно изменение. Очакваме предложение на комисията, защото една голяма държава се опитва да се освободи от вноски в структурните фондове позовавайки се на природни бедствия и преодоляването ми. И без допълнителни уточнения, ако това се наложи като практика, няма да имаме по-голяма яснота и по-голяма истинност на бюджета. А за изпълнението на бюджета ще кажа, че през 2015 година, пък и от тогава насам, съветът бързо пред, да, приема задължения за заплащане, но когато става дума за вноските, ги намаляват. И все пак от 15-та година държавите платци получиха 1 милиард евро, което за радост на финансовите министри, но тези пари ще липсват през следващите години. За това ще повторя молбата си Нека при новата систематика на бюджета потърсим нови структури на паричните потоци, които да могат да бъдат прилагани. Така че тук да бъдем по-ефикасни в изпълнението на задачите си. Председателката, приключваме тази точка от дневния ред. Благодаря на господин комисар. Сега 27 28 февруари ще имаме е, изслушване. Благодарим ви за посещението, господин комисар, и за предложеното добро сътрудничество. Очакваме го с интерес. Преди следващата точка от дневния ред, държа да кажа нещо много важно. Първо, госпожа Витре утре се пенсионира. Днес е последния и работен ден. Въпреки, че не е в залата и благодаря за сътрудничеството, желая всичко най-добро за следващия период. И най-сърдечно казвам на добър час, на още една колежка, госпожа Ками Кристио, ръководителката на секретарията си, от утре ще работи в протокола на новия председател на парламента. Така че, госпожа Кастио, тук използвам случая да ви благодаря сърдечно за сътрудничеството. Малко съжалявам, че така изненадващо трябва да ви кажем довиждане. И колегите не знаят. Сърдечна благодарност. Вие бяхте добрия дух на нашата комисия. Не беше мислим бюджетния контрол без вас. Сърдечна благодарност. Също имаме случаи да можем достойно да ви пожелаем на добър час. За сега ще ви благодаря най-сърдечно. Много добре работихте с нас. Ние сме избрани представители на гражданите и на накоплаците. От тяхно име ви благодаря най-сърдечно. Сега трябва да кажа, че на мен лично тя ще ми липсва, защото много добре се разбирахме. Сега следващата точка от дневния ред, 10-та, доклада на ЕИБ. Колегата Али има думата да ни представи доклада. Е, извинявайте, но в залата е такъв студ, че може само да се поболее човек. Колега Али, имате думата. You, Chair, Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, Европейската инвестиционна банка е дългогодишен партньор на европейските институции, допринася за европейската интеграция, за социалното и економическо сближаване и за регионалното развитие посредством инвестиционни инструменти. Европейският инвестиционен фонд и е фонда за стратегически инвестиции инвестиции допълват работата на Европейската инвестиционна банка. Ефекта от средствата на Е и Б е от съществено значение, тъй като той отразява добавената стойност на Европейския съюз. По този начин Европейския съюз продължава да игра на световната сцена по отношение на новаторството, инфраструктурата и продължава да привлича партньори. Имайки предвид гореизложеното, бих искал да ви обърна внимание на основните точки от моя доклад. Първо, засилване на устойчивостта на инвестиционната политика на ЕИБ. 2015 година 77 милиарда евро от които 69,7 милиарда евро отиват в европейските държави, а останалите са за инвестиции извън Европейския съюз. В това отношение трябва да упоменем последователността на операциите на Европейската инвестиционна банка с стратегията на Европейския съюз в приоритетни региони. ЕИБ е изключително важен партньор, за да може да се увеличи ефективността на наличните финансови ресурси. Необходимо е Е и Б да отделя внимание на средносрочния и дългосрочния ефект при вземането на решение за инвестиции. Трябва да се инвестира в проекти от системно дългосрочно значение. Необходимо е да се засили економическото възстановяване, да се подпомогнат някои конкретни сектори и а, географски области, но това трябва да се съпъства с една динамична стратегия и едно прозрачно разпределение географско разпределение на проектите, както и балансирано разпределение сред държавите членки. Сътрудничеството с банките в държавите членки е необходимо, за да се подпомогнат малките и средни предприятия. Това не трябва обаче да води до осложняване на критериите и правилата. На следващо място мониторинг на въздействието на Е и Б в дейности свързани с публичния сектор. Трябва да се види какво е въздействието от действието на е Б. Така, например, през 2015 година анализа показва, че инвестициите са в основните ключови области. Новаторство, малки и средни предприятия, умения, инфраструктура и околна среда. Е Б трябва да продължи да определя своите показатели в областта на мониторинга, като по този начин ще даде своя принос за политиките на Европейския съюз. На следващо място принципа за допълняемост. Целта на ЕФСИ е да се постигне ефекта на лоста необходимо да се инвестира в нови проекти, като групата на ЕИБ разработва различни е, финансови продукти, които ще позволят да се подкрепят проекти с по-висока степен на риск. Резултатите от инвестициите трябва да се анализират от е, набора от е, показатели, като целта е да се намерят целенасочени проекти, които ще дадат своя принос за растежа и заетостта трябва да се вземе предвид и добавената стоеност и допълняемостта на тези проекти, както и това дали те са в съответствие с политиките на Европейския съюз. На четвърто място да се задълбочи отчетността и прозрачността и вътрешния контрол в ЕИБ. Това ще подобри корпоративното управление. Необходимо е да се работи при по-голяма прозрачност и да има по-добра отчетност. По този а, начин а, всеки ще има достъп до нейните дейности, а, до информация за нейните а, дейности. Корпоративната отчетност на ЕИБ ще бъде подобрена, като по този начин ще се подобри и устойчивостта на а, кредитираните проекти. Важно е да се борим също така и с корупцията. ЕИБ трябва да продължи борбата си с данъчните измами и укриването на данъци. Трябва да се бори с прането на пари и незаконосъобразни дейности. ЕИБ финансира широк спектър от дейности в и извън Европейския съюз. Значението на това финансиране за економическия растеж е от съществено значение. Благодаря. Госпожа Гресле, както сте забелязали, напусна залата. Аз не съм госпожа Гресле. Нека сега, след като чухме докладчика, да чуем и представителя на ЕИБ. Доколкото разбирам, колегите от ЕИБ току-що влязоха в залата, така че ако обичате, заповядайте, имате думата. <clears throat> Uh, Благодаря, господин председател. Председателят. Ще ви дам думата накрая също така. А, да, добре, казва представителят на ЕИБ. Съвсем кратък коментар в самото начало – благодаря, господин председател, за това, че ни поканихте, че ни дадохте думата. Високо оценим работата на господин Али в рамките на неговия доклад. Разбира се, има въпроси, които отново излизат на повърхността, въпроси, които ще възникнат отново и в днешната дискусия. Обикновено възниква въпроса за географското разпределение на кредитите, кредитите по EFSI. Нека да ви напомня, че нямаме национални квоти. ЕФСИ не е в политиката на сближаване, няма а, заделени средства за всяка държава членка. Преследват се обаче целите на Европейския съюз в публичния сектор, а ние гледаме сериозно на това. Така че желаем да насърчим инвестициите в целият Европейски съюз, във всички 28 държави членки – като това е в центъра на нашата дейност. Без значение дали е, това се прави в контекста на разработването на различни инструменти или одобряване на проекти. Същото се отнася до консултантските услуги, които предоставяме. Нека ви напомня, че 2016 година беше добра година за ЕИБ рекордни резултати имаме по отношение на малките и средни предприятия. 33 милиарда. Над 300 хиляди малки и средни предприятия бяха финансирани, а там са взети към 4,4 милиарда души. 55 милиона души се възползваха от от инвестициите в Словакия, в Румъния и в Португалия. 17 милиона евро бяха отпуснати за проекти в областта на околната среда. Така, например, по-добра питейна вода за 25 милиона души навсякъде по света. Дадохме възможност на 11 милиона човека да се възползват от по-високоскоростни интернет връзки. Това, което искам да кажа с тези цифри е, че е Б полага големи усилия в тези трудни за Европейския съюз времена, за да изпълни задълженията си и да увеличи инвестициите в Европейския съюз. Подкрепяме също така и външната политика на Европейския съюз посредством различни инструменти. Гледаме на работата си наистина много сериозно. Въпросът за прозрачността винаги е в центъра на дискусиите ни тук в Комисията по бюджетен контрол. Та в този ред на мисли бих искал да кажа, че сме удовлетворени от доклада, публикуван през ноември от Transparency International. В този доклад се прави коментар за банковите институции като цяло, говори се за прозрачността, за отчетността и за интегритета. Отбелязваме си също така препоръките, направени от Transparency International. Със сигурност ще им отделим голямо внимание. Бих искал да кажа също така, но може би ще има възможност да го направя и по-късно. Но все пак нека да напомня, че след дискусията ни с заместник-председателя Магдало, ние представихме писмен отговор на много от въпросите, които ни бяха зададени, включително от господин Пирински и някои други членове на парламента. Благодаря. Е, председателя, благодаря ви. Ще ви предоставим възможност да отговорите на въпроси към края на дискусията. Сега искам да дам е, възможност на депутатите да направят принос в дискусията. Най-напред докладчиците в Сянка. Е, господин Новаков от името на Европейската народна партия. Благодаря. Благодаря. Искам да благодаря на господин Али за работата и посветеността му в работата по този доклад. Той е балансиран и добре подготвен. Аз също признавам значението на тази банка, особено в момента, когато трябва да се отнесем много внимателно към възстановяването от последиците от кризата. Успоредно с ключовата роля, която банката има, парламентът има също толкова важна роля, за да осъществява последващ контрол и да помогне на банката да подобри своите услуги и своето финансиране. Сега, е, когато говорим за външни инвестиции, мисля, че това е около 10% от портфейла. 10% от портфейла на БЯ излиза извън Европейския съюз. Разбира се, че е, това е в правомощите на Европейската комисия. Искам да видя конкретни резултати, е, как инвестициите на Европейската инвестиционна банка допринасят за постигането на европейските приоритети и изграждането на местен капацитет. Аз аз приветствам усилията на банката да предостави различен вид инструменти е, на дружествата на различни етапи от тяхното развитие. Е, в е, говорим за усилията на банката да помогне и да развива дружествата още от етап стартап. Имам предвид, че малките средни предприятия са гръбнак на европейската економика, така че подобна подкрепа и такива услуги са от жизненно важно значение. Аз мисля, че когато е, трябва да се подобри комуникацията по е, приноса с държавите членки и резултатите, тя трябва да се подобри. Така че макар понякога проектите да са много важни, макар да се подобрява живота на хората, страните да стават по-богати и по-развити, обикновено се знае, че подкрепата идва от Европейската инвестиционна банка. Така че по-добрата комуникация може да се окаже полезна. Аз е, предлагам е, в анализа на финансовите услуги на ЕИБ. Добре би било да съпоставим цената на услугите на тази банка спрямо частни институции или търговски банки. Ще бъде интересно да се е, види точната цена на посредниците и на инвестициите на ЕИБ спрямо инвестициите, които са международни в отделните държави членки. Тоест, как ЕИБ е, дава възможност да са последните 11-те тематични цели е, на политиката по кохезия, за да се прилагат целите на стратегията 2020. Може би ще бъде интересно е, да има специална глава от доклада, както за нас, така и от колегите от е, парламентарната комисия по развитие. Е и бе и е, одита. Ефективният одит е най-доброто средство не да наказваме, а да откриваме основните проблеми, свързани с бюрокрацията и с междинното ниво, липсата на технически помощ е, държавите членки по-добре е да постигат резултати чрез тези финансови инструменти. Защото тези финансови инструменти от Е и Б стават все по-важни за държавите членки. Е, определени отрасли на економиката не могат да бъдат подкрепени от други средства, например грантове. И не на последно място, аз прочетох доклада на Transparency International и там се подчертава, че има само три дружества в Европейския съюз, е, които не могат да предлагат проекти, защото има подозрение за корупция. В това отношение Световната банка, е, която има много по-широк обхват на операция, има около 500 или 600 дружества. Как преценявате такава ситуация? Смята ли, че само три дружества в Европейския съюз имат е, проблем с закона или просто това е... е, е лошите дружества не предлагат проекти за финансиране от Европейската инвестиционна банка? Това бяха въпросите ми. Сега давам думата на господин Пирински, казва председателя. Благодаря, господин председател. На свой ред искам да се присъединя към благодарностите към господин Али за този доклад, който е доста цялостен и е, който засяга много точки, е, които вече са обсъждани е, на предходни упражнения, когато се преценяват годишните дейности на Европейската инвестиционна банка – Имам предвид и резолюциите гласувани в Европейския парламент по тази тема. Искам да изразя благодарността си към представителите на банката за техните отговори на въпросите, които бяха отправени към тях. и за последователния принос, който те осъществяват по въпроси, които будят безпокойство в парламента като цяло. Аз искам да се спра основно на три въпроса, господин председател. Първия вече беше засегнат. В някакъв смисъл става въпрос за географско разпределение, но като цяло става въпрос за политика. Задачата, възложена на банката по силата на договорите, е да допринася за социалната, економическата и териториална кохезия. Не би било достатъчно точно да се каже, че е, Европейската инвестиционна банка работи единствено възоснова на индивидуални проекти, без е, да спазва задължението да обслужва определени политически приоритети по силата на договорите. Например, по договора за функциониране на Европейския съюз по член 309 е, трябва банката да допринася за устойчивото развитие на вътрешния пазар в интерес на Европейския съюз, в частност да улеснява финансирането на проекти за развитие на по-слабо развити региони. Тези точка е, е, е разписана по-подробно в 28 ми протокол към договора. Е, там се посочва, че банката трябва да продължи да развива мнозинството от своите ресурси за развитие на социалната и териториалната кохезия ние сме обсъждали тези въпроси на предходни доклади. В доклада за 2014 година се посочва, че банката е в процес на промяна на своите политически проекти. Между 2014-2016 и тези цели са различни спрямо 2015 и 2017 един, една от политическите цели беше кохезия, но после беше е, предвидена по-скоро като цел, която е, се отнася до различни политики, не толкова само до кохезия. В последствие се изисква банката да предоставя повече информация, повече данни по резултатите, които се постигат чрез упражняването на тези приоритети възоснова на хоризонтален подход спрямо различни дейности имаме очаквания, очакваме да чуем необходимите данни. Имаше призив в резолюцията, която гласувахме миналата година в парламентарна комисия ЕКОН, ако не се лъжа. Имаше очакване докладването за операции в рамките на Европейския съюз и докладване на данни за операциите на банката извън Европейския съюз. В доклада, който се основава на преценка по три стълба няма данни за резултатите постигнати във връзка с инвестирането. Освен това, резултати от инвестирането в кохезията. Нямаше също така данни за резултатите от тези инвестиции. Ето защо се се говори не толкова за кохезия, колкото за хоризонтален подход. Какво е направено за е, прилагането на тази ключова цел? Какви са резултатите? Как можем да преценим резултатите? Аз е, смятам, че има основателни причини да искаме е, банката да преразгледа своята политика за економически ръст. По-скоро банката да отговаря на задачите, които се възлагат по силата на договорите. Да подкрепя кохезията в Европейски съюз. Всичко това е разписано ясно и ориентирано. Вторията тема, на която искам да се спра, е безпокойството във връзката с прозрачността и с отчетността, правилното управление. Тези въпроси винаги са на масата и ние трябва да признаем, е, че те е, е, че винаги ние трябва да правим смислени стъпки, за да реагираме на изразените безпокойства. Искам да се спра на две точки, които продължават да привличат вниманието ни. Първо, господин председател, имаме призив за формално споразумение между парламента и АИБ. По силата на такова споразумение ще има редовен структуриран диалог между председателя на банката и Европейски парламент. Това би е, дало възможност парламента да разполага с усъвременена информация в определена степен. Може би има някакво неразбиране или неправилно тълкуване на... или просто е сварено до минимум. Е, така че по този член 17, параграф 5 от регламента FC от 2015 година предвижда споразумение между парламента и ЕИБ в частност предвид тази, този аспект от дейността на банката. И накрая, безпокойството от стълкновение на интереси. Е, това съществува отдавна, обсъждали сме го в неговите различни аспекти. Резолюцията от 2014 година, там се говори за взаимодействие с частни партньори. Но в светлината на писмото на омбудсмана, отправено до банката, и което отразява подобно безпокойство. В това общество е, се говори, че е, трябва да се прилага политика на банката, за да се предотвратява стъкновението на интереси в управителните органи на банката. В смисъл такъв членовете на управителните органи да не участват в е, взимане на решения по проекти, които засягат техните родина. Аз съм готов незабавно да реагирам и ви благодаря за вниманието, господин председател. Председателя, господин Фалаген е следващия изказващ се. Благодаря. Благодаря ви за доклада, господин Али. Е, като че ли става въпрос за някаква изключителна банка. И едно от основните неща, които искате е откритост, прозрачност. Е, хората трябва да могат да вярват на институциите. Е, е, в доклада на Transparency International се говори за потенциален конфликт на интереси между заместник-председателя ЕИБ, който отговаря в собствената си страна. Това не е потенциален конфликт на интереси, това си е реален конфликт на интереси и е ясна необходимостта това да се промени. Банката изключва три единици, три цялости. Тя изключва само три дружества, а Световната банка изключва 820 дружества. Така че правилното обяснение трябва да бъде различно от това, което чухме. Защо Световната банка прави това? А, защо ЕИБ е толкова доверчива? Е, имам и конкретен въпрос към ЕИБ във връзка с финансирането на малки и средни предприятия. Е, е, вие трябва да финансирате и има стратегическо банково финансиране на Ирландия и а, а, а, казва се, че е, трябва да се финансират инфраструктури, примерно във връзка с е, млекопреработването. Но е, всъщност това се забранява, особено при производство на мляко от крави, поради правилата за конкуренция. Искам да се изясни това. И накрая във вашия коментар, господин Али, има много коментари и доста предложения за изменения. Благодаря ви. Председателя, благодаря на Фала Генче беше толкова кратък. Следващия, господин Торан. Thank you. um, I would like also to... Благодаря ви. Аз бих искал да благодаря на докладчика господин Али за работата му по този важен доклад. да ви дам един предвкус а, за измененията, които смятам да внеса. Ще се съсредоточа върху три аспекта. В навечерието на конференцията за споразумението по измененията на климата и инвестициите насочени към проекти, които действително са насочени към смягчаването на последствията от климата, ще има изменения в този ред на мисли. На следващо място ще трябва да се направи разследване за дейностите на Volkswagen за периода до 2015 година, тъй като много кредити бяха отпуснати за намаляването на емисиите от автомобилостроенето. Трябва да се види какви са последствията върху климата. Това са най-важните аспекти за мен и за моята група. На следващо място смятам, че би било добре, ако е Б преустанови отпускането на кредити на проекти, които са обект на разследване от националните компетентни органи или от ОЛАФ. Проекти на дружества, за които има подозрения, че са корумпирани или извършват измами. Благодаря, господин Вали. Благодаря. И аз бих искал да благодаря на докладчика господин Али за отличната работа и за доклада. Ще поработим допълнително върху някои аспекти, за да може допълнително да подобрим текста. Смятам, че е необходимо да се постави акцента в по-голяма степен върху проектите финансирани от Е и Б, за да сме сигурни, че финансираните проекти ще имат силно отражение върху а, околната среда и върху климата. като че ли много се инвестира в организации, които не могат да доведат до желания ефект. Поне така се действаше преди да се представи плана Юнкер. Затова трябва да се направи независима оценка на различните проекти и най-вече върху инфраструктурата. Прозрачността е изключително важно условие. Според мен трябва да се спазват стандарти на най-високо равнище и тези стандарти се прилагат за всичко, включително и за тръжните процедури. Като че ли по отношение на обществените поръчки за инфраструктури се прави всичко така, че престъпни структури да се възползват от тези обществени поръчки, и да се добира до европейските средства. Не трябва да се стига до инвестиции и в данъчни убежища. Повдигнат беше въпроса за конфликта на интереси. Както всяка институция, така и вие трябва да отговаряте на най-високите стандарти, така че да няма никакви подозрения за конфликт на интереси. Европейските а, граждани имат много питания а, за вашата работа. Тя трябва да се извършва напълно прозрачно и да няма никакъв конфликт на интереси. Надявам се, че докладчика ще се опита да прави такъв добър доклад всяка година, така че ЕИБ да може да работи при най-добри условия. Благодаря. Председателят. Може би сега да се обърнем към представителите на комисията. Господин Сото, ако не се лъжа, е нения представител. Благодаря ви. Бих искал да добавя, че комисията също приветства постиженията на ЕИБ от 2015 година. Ние също признаваме важната роля на ЕИБ за възстановяването след финансовата криза – тя играе ролята на катализатор на инвестициите в Европа. А по отношение на малките и средни предприятия, в доклада като че ли тон е прекалено оптимистичен. Да, ние също смятаме, че е изключително важно МСП да има достъп до финансиране, но трябва да се подчертае, че ЕИБ е трябва а, да не дублира дейността си с а, други структури. Комисията работи в тясно сътрудничество с ЕИБ през 2015 година. Работихме също по отношение на външната политика на Европейския съюз и наистина ценим приноса на ЕИБ за установяването на а, причините за а, миграцията. Благодаря ви. Председателят. Нека да дадем отново думата на представителя на Европейската инвестиционна банка за евентуален отговор на въпросите. Благодаря, господин председател. Да, имаше а, доста въпроси и коментари. Ще се опитам а, да отговоря поне на някой от тях. На някои от въпросите а, ще ще трябва да отговорим допълнително, като на въпросът на господин Фалаган за селското стопанство. Не зная за какво точно става дума. Може би можем да поговорим допълнително, но това, което казахте, си помислих, че може би е най-добре да отправите въпроса към Европейската комисия. Но ако можем да помогнем, ще го направим. Първо към господин Новаков. В отговор на вашия въпрос. Да, 10% от нашите кредити са а, за проекти извън Европейския съюз. Някои от тези проекти се възползват от европейски гаранции, но не всички защото отпускането на заеми се прави по смисъла на собствените ни ресурси. Така че, когато отпускаме тези кредити, ние го правим на собствен риск. Разбира се, ние следваме приоритетите на ЕС. Работим в тясно сътрудничество с външната служба и с Европейската комисия и се съобразяваме с приоритетите за различните държави и региони. Така, например, много често а, нашите офиси се ползват от европейските а, делегации. А, госпожа Могерини ви представи през юни стратегия, съвместната ни стратегия в това отношение – което означава, че Европейската инвестиционна банка ще се включи в дипломатическия курс на Европейския съюз. Документите, които ще бъдат публикувани от външната служба тази година, вървят в същата посока. Относно по-голямата видимост и комуникационната стратегия, винаги има какво да се направи в това отношение. Винаги сме се опитвали да докажем, че проектите, които финансираме, са от значение за целият Европейски съюз. Така че не бих казал, че е проблем, но понякога е трудно да се обясни на дипломатите, че Европейската инвестиционна банка е част от инструментите на Европейския съюз за, в областта на външната политика – така че наистина и ние а, имаме някои а, опасения във връзка с комуникационната ни стратегия. На следващо място инвестициите в държавите членки от частния сектор. Всичко зависи от пазара. Предполагам, че на някои пазари, като например на немския пазар или на холандския пазар, цената на финансирането от ЕИБ може да е сравнима с финансирането от други финансови институции. Но ако отидете в България, повярвайте ми, ще усетите разликата. Това, което искам да кажа, е, че ако отидете в някои други държави, в Италия, например, също ще усетите разликата. Ето защо днес не става въпрос само за цената, а за, а, а за процентите, лихвените проценти, които предлагате за вашите кредити. Ако имате компания в България, няма да получите финансиране за 12 години от Търговска банка. Това е пределно ясно. Но ако получите финансиране от ЕИБ, разбира се, много често това са малки компании, те получават финансиране от местна банка – то тогава условията а, могат да бъдат много по-привлекателни. Относно техническата помощ, да, а, ние имаме инструменти в това отношение. А, имаме необходимия бюджет и го използваме. Така че това бе възприето и в надзорния съвет на ЕФСИ. Разполагаме и с данни, които можем да ви покажем, ако проявявате интерес. Не можем да обещаем обаче, че можем да открием офиси във всяка една държава а, в Европейския съюз, а, във всеки един регион, за да предоставим консултантски услуги. Отваряме а, офиси там, където има нужда от нас. Ако има нужда от нас в Румъния и България, тогава имаме представителство там. Но ако няма нужда в други части на Европейския съюз, няма да го правим, защото а, местните а, финансови пазари работят добре. Така че ние се ръководим от търсенето. Не трябва да сме някакво демократично чудовище, което решава да а, присъства навсякъде. А, ние не сме политически орган, така че не трябва да гледаме на себе си като на а, банка, която трябва да присъства във всяка една държава. Относно географското разпределение и... А! Въпросът ви за трите компании, господин Новаков. Не съм сигурен дали можем да отговорим на въпроса ви и ще се опитам да изясня допълнително въпроса ви и ще ви предоставя отговор. Та, на географското разпределение в отговор на въпроса на господин Пирински. FC се ориентира от пазара. Целта на този фонд – не е да отпуска средства на държавите членки. Тук не процедираме както процедираме а, по отношение на политиката на сближаване. Аз съм на малко по-различно мнение от това на господин Пирински в едно отношение, защото смятам, че Е и Б върши добра работа по отношение на сближаването. Ако не се лъжа, през 2016 година 11 милиарда бяха отпуснати а, по смисъла на кохезионните фондове. Аз съм от а, Польша и в Польша има представителство на ЕИБ, където работят 31 човека и те обслужват и предоставят консултантски услуги на хора не само в Польша, а предоставят услуги на всички в региона. Казвам го, защото това е свързано с политиката на сближаване. Не мога а, да приема обвинения, към Европейската инвестиционна банка и твърдение, че тя не, не се справя добре с а, сближаването. Ние сме се ангажирали да работим с държавите членки и с Европейската комисия, за да допринесем за териториалното, социалното и економическо сближаване. Точка. Зная, че в парламента имате някои съмнения относно това, което ще се случи за в бъдеще с политиката на сближаване. Разбира се, Брексит ще окаже голямо влияние върху европейския бюджет. И аз напълно разбирам вашите безпокойства. Но а, не ние трябва да бъдем изкупителната жертва и да бъдем сочени с пръст. Това а, трябва да бъде решено в момента, в който взимате решение за МФР. Ако а, трябва да одобрявате финансови инструменти, които не дават необходим резултат, ще трябва да се борите доста. Не може да очаквате грантовете да заменят финансовите инструменти в случаите, в които те съществуват и се използват. Ние желаем да помогнем за политиката на сближаване и сме готови да работим възоснова на решението, което вземат държавите членки и парламента. Така че председателят, почти 10 минути говорите и отговаряте все още на господин Пирински. Имаме важен, а, важна точка и след тази. Та, относно споразумението с Европейския парламент през 2014 година, ние ви направихме предложение да работим заедно и не получихме отговор. Господин Пирински със сигурност знае, че FC половин година бе блокиран от, хайде да не цитирам конкретни членове, но почти година ни отне създаването на фонда и не знам дали ще имаме и споразумение с Европейския парламент за поверителността. Ще се радвам ако имаме такова споразумение, но да кажем, че топката не е в нашето поле. На въпроса за Volkswagen. Първо за изкопаемите горива. Изкопаемите горива ще играят роля до 2050 година в енергийния микс. Е и Б следва европейската политика в това отношение имаме гаранции, за да има надежност и устойчивост на отпусканите от нас заеми. Така, например, им въвели сме стандарти за емисиите. Неизменно ние сме най-големият най-голямата банкова институция, която отпуска заеми в и извън Европейския съюз. Но да се върна на въпроса за Volkswagen. Да, и ние сме обезпокоени от отпуснатите суми. Най-вероятно Volkswagen ни е поизмамил. Към момента не изключваме да има връзка между тези три операции с Volkswagen – и разследването. Може би средствата не са били използвани правомерно. Към момента суми не са били възстановявани. Твърденията за измамите бяха публикувани през септември 2015 година и след като те бяха публикувани, ние решихме да не отпускаме допълнителни средства на Volkswagen друга страна, инвестирали сме много в групата Volkswagen, както и в други автомобилостроители. Нещо, което не можем да отречем. И мисля, че може би е редно да спра до тук. Ще се опитаме да отговорим на някои от другите въпроси писменно. Благодаря за проявеното търпение, господин председател. Да, Председателя, благодаря. Високо оценяваме това. И сега давам думата на господин Али като докладчик за е, кратка реакция. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, първо искам да благодаря на всички колеги от всички политически групи за техния принос към дискусията. Аз съм открита за техните предложения за изменения, за да приключим работата по доклада. Бих искал да благодаря ръководството на Европейска инвестиционна банка за техните отговори, за това, че ми предоставих цялата искана информация за изработването на доклада. Но аз мисля, че самия факт, че тук се провежда дискусия, това води до въпроси. Ние трябва да засилим диалога между ЕИБ и Европейския парламент. Трябва по-често да се срещаме, за да бъдем по-добре информирани. Ако моя колега, господин Добрилевчи, както и представителите на съвета, както и депутатите задават въпроси. Всъщност това са въпроси, които са зададени в страните, които те представляват. Ето защо е добре за в бъдеще да имаме по-добро сътрудничество между Европейския парламент и Европейската инвестиционна банка защото вие сте най-голямата публична инвестиционна банка, която помага европейските институции е, за да се принесат за европейската интеграция. Е, Разбира се, че вие сте банка, е, вие отпускате заеми на предприятия, но виждаме, че има проблеми с съответстващото банкиране в държавите членки. Това осложнява критериите и много трудно се използват възможностите, предоставени от банката е, и от вашите банки-кореспонденти. Вие много добре знаете, че малките средни предприятия много трудно могат да достигнат е, до ръководните органи на ИБ. Искам да благодаря и господин Оливие, който свърши чудесна работа. Искам да благодаря и на моите сътрудници. Още веднъж повтарям, че оставам открит е, за приноса на колегите е, за постигането на отличен резултат на работата по този доклад. Председателя, благодаря на господин Али за заключителните му думи. Искам само да напомня на колегите, че крайният срок за предложенията е 6 февруари. С това е, приключвам дискусията по тази точка. Пристъпваме към следващата точка. Колеги, вероятно знаете, че беше извършена промяна в дневния ред. Сега се спираме на годишния доклад за 2015 година относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Докладчик е госпожа Джулия Питера. Дава ни думата. Благодаря, господин председателю. Защитата на финансовите интереси на Европейския съюз е задължение и важна задача на съюза. Много институции са включени в процеса. Европейската комисия, след това ОЛАФ, Европейската сметна палата, Европол, а след това и Евроюст. Всички тези институции се опитват да изпълнят задачите си в рамките на своите правомощи и в, съот... в взаимодействие с компетентните органи от държавите членки. Правилното изпълнение на тези задачи е гаранция за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Всичко това се отразява и върху доверието на европейските граждани в Съюза. И все пак съществуват нередности, което разбира се осложнява работата и на държавите членки и на европейските органи. Имаме система на ДДС, която е доста объркана, особено по отношение на международните операции. Това налага непрекъснати анализи е, говори се за нарастващ брой нередности, но едновременно с това е, сумата, на която се изчислява тези нередности, остава непроменена, което е тревожно. обсъж... Предлагат се множество решения, които е, трябва да доведат до премахване на трудностите и нередностите, но за жалост изпълнението на тези мерки не винаги е последователно. Предлагат се нови инструменти, но те не се прилагат своевременно. А реакцията на отрицателни явления не винаги е достатъчно бърз. Липсва информация. Понякога и взаимодействието между отделните институции не е на добро ниво. Моля да отговори, моля комисията да отговори на три въпроса. Член 27, алинея 3 от директива 2010-24 за събиране на несъбрани вземания по отношение на данъците гласи, че Европейската конвенция, Евро, Европейската комисия трябва да представи на съвета и парламента за изпълнението на директивата. На 1 януари 2012 година започва, влиза в сила тази директива. И ние очаквахме доклад към 1 януари тази година. Защо няма такъв доклад? Докъде сте стигнали с работата по този доклад? Кога най-сетне ще видим този доклад? Второ, госпожа еврокомисар Георгиева на последното ни заседание съобщи, че до края на 2016 година ще приключи работата по Европейската прокуратура. Докъде стига, сте стигнали в работата по ЕПО? И трето, в съобщението на комисията до парламента, съвета и от 6 юни 2016 година комисията съобщава, че доклада за борба с нередностите – увреждащи, накърняващи национа... финансовите интереси на Съюза, ще излиза периодично. Първият доклад е, е от февруари 2013 година, когато очакваме следващия доклад. Благодаря, госпожо Питера. Е, сега нека да чуем докладчиците в Сянка, след това Олаф и накрая комисията. Така че първия е господин Али. <clears throat> Госпожо Питера, скъпи колеги, поздравления за докладчика, на докладчика за доклада, който покрива толкова а, важна тема. Ефекта на финансовата криза не бе преодолян. Някои от последствията са свързани с западане на доверието на европейските граждани към европейските институции. Това увеличава значението на защитата на финансовия интерес на Европейския съюз. Бих искал да очертая няколко аспекта в доклада, които ще ни помогнат да постигнем основната ни цел да защитим финансовия интерес на Европейския съюз. Броят на нередностите, засечен от Европейската комисия и държавите членки, се увеличава драстично за втора поредна година. Не е ясно а, до каква степен причините са различни. Т.е. дали това е вследствие на контрола, дали има по-добро разходване или някаква друга причина. Важно е да се отговори на тези въпроси, за да може да планираме по-добре превентивната работа на институциите. На второ място, за нас броят на нередностите относно приходите и разходите на бюджета е еднакво важен. Дали става въпрос за приходите или разходите. Мерките за борба с измамите, предприяти от европейските институции и държавите членки, трябва да са насочени към двете страни на бюджета. Крайната цел е да има по-добри приходи, за да може да прилагаме по-силни политики, като същевременно държим под контрол нередностите по отношение на разходите. Това ще засили доверието в Европейския съюз и институциите. На следващо място. Важен е силен подход за борба с измамите. Това е свързано с бюджета, ориентиран към резултатите. Същевременно съотношението качество-цена трябва да бъде взето предвид при упражняването на контрола. Стратегиите за контрол трябва да бъдат насочени към тези области, в които има по-висока степен на риск и по-висок процент грешки. Не трябва да се стига до увеличаване на административното бреме за бенефициентите, а напротив трябва да помогне за постигането на резултатите. Трябва да има баланс между контрола от една страна и от друга страна не трябва да се стига до отблъскването на а, желаящите бенефициенти. На последно място приветствам усилието на държавите членки на Европейската комисия по отношение на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Когато говорим за измама, не трябва да забравяме, че всички случаи, които привличат вниманието на обществеността, накърняват имиджа на Европейския съюз. Трябва да имаме превентивни мерки, да предприемем коригиращи действия, за да може да не се стига до неправомерно разходване на средства. Това е важно, за да имаме осезаеми резултати в борбата с измамата. Благодаря. Председателят, благодаря следващия оратор е господин Дайон. Благодаря, господин председател. Приветствам доклада на докладчика. Това е един пълен доклад. В него има добри препоръки. Подкрепям докладчика, особено там, където в параграф 4 казва, че е странно да видим, че комисията все още не е представила на вниманието на парламента оценка на възстановените суми. Задължително е да получим тази информация. Забелязвам също така, че в параграф 36 Европейската комисия не е изпълнила обещанието си да публикува доклад за борбата с корупцията, доклад, който трябва да публикува на всеки две години. Още по-лошо. Заместник председателя Георгиева а, каза, че ще има доклад за напредъка или ако не е такъв, поне документ, в който ще се обясни откъде идват тези а, закъснения. Аз поне не съм виждала, виждала такъв документ. Така че, когато говорим за докладване, Европейската комисия наистина ще трябва да ни даде обяснение. Още един въпрос, който обсъждахме и миналата година. Когато обсъждахме годишния доклад за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Тогава говорихме за нередностите в обществените поръчки. Европейската комисия знае какъв е проблема и е, е добре, че комисията в своя доклад изразява безпокойство от тези нередности. Нередности, които е, потенциално може да са свързани с измами, които не са били докладвани от държавите членки. Съгласен съм, че това е важно за комисията но все още не съм разбрал Европейската комисия ще предприеме ли някакви конкретни действия, за да не виждаме повече подобни твърдения за неподаване на информация от страна на държавите членки. Казвам го, защото академичните среди правиха много изследвания по отношение на корупцията и стана ясно, че това е огромен проблем. Можем да се борим ефективно с корупцията само ако има пълна прозрачност в обществените поръчки. Зная, че Европейската комисия работи по електронното възлагане на поръчки, електронното обявяване на тръжни процедури, но трябва да увеличи усилията си в това отношение. И накрая бих искал да кажа, че съм съгласен с мястото, което отделя комисията на а, митниците. Наистина трябва да улесним тези компании, които минават през митница. Трябва да се ускори управлението, като се направи анализ на риска, защото някои компании могат да внасят стоките си без никакви проверки, докато други подлежат на такива. През последните два месеца избухнаха три случая, три корупционни скандала в Роттердам. И стана ясно, че е, стоките просто са пуснати по е, погрешната поточна линия, затова стоките не са подлежали на проверка, но това също е форма на престъпление. Необходимо е да изпълним препоръките, които са разписани в доклада и ще е добре да чуем от комисията как възнамерява да го направи. И накрая виждам, че комисията и докладчика са отделили необходимото внимание на тези, които подават сигнали. Както в институциите, така и в държавите членки ще трябва да поработим, за да осигурим по-добра закрила на подаващите сигнали. Така че ще внесе изменения в това отношение. И отново повтарям, че подкрепям а, доклада във вида, в който е пред нас. Благодаря, господин председател. Нека поздравя докладчика за проекто доклада. Това е една отлична основа за бъдещата ни работа. Съгласен съм с колегата Дейон. че това е една добра основа за бъдещата ни работа. Харесаха ми специфичните действия, които се предлагат по отношение на подаващите сигнали, въпреки че смятам, че тази част може да бъде допълнително подсилена – да приканим комисията да излезе с директива за лицата подаващи сигнали. Мисля, че това се вписва в доклада на господин Де Йонг за лицата подаващи сигнали. Трябва да бъдем малко по-силни в изказа си тук. А относно доклада за борбата с корупцията, нещо, което споменаха и колегите, които взеха думата преди мен, да, Темата е важна и според мен трябва да изискаме обяснение от Европейската комисия. Нека да обясни защо доклада за борбата с корупцията все още не е публикуван, защо не разполагаме с него тук в Европейския парламент. Не проумявам. Наистина. Трябва да стане ясно, че Европейския парламент не приема това закъснение от почти една година вече. И според мен трябва да упоменем ясно нашето недоволство в доклада. На следващо място. Важно е да се включи измамата с ДДС в доклада. В това отношение имаше известен напредък от страна на Европейската комисия. Благодаря ви за това, че споменавате е, липсата на изпълнение на препоръките на ОЛАФ, тъй като за някои държави членки това е сериозен проблем. Няколко аспекта, по които ще трябва да поработим. Бих искал да упомена четири теми, които не са намерили място в доклада, но според мен трябва да присъстват. Първо, относно данните. Неколкократно в тази комисия сме казвали, че държавите членки не предоставят своевременно надежни данни и не ги споделят помежду си. Европейската комисия трябва да действа активно и да принуди държавите членки своевременно да предоставят тези данни. Същевременно е важно Европейската комисия да има достъп до базата данни Еврофиск, за да може да упражнява по-добър контрол. По този начин ще се подобри обмена на данни между държавите членки. На следващо място корупционния показател – Миналата година а, бях докладчик а, по темата и тогава засегнахме темата за корупцията. И доколкото знам, посланието на доклада е стигнало до Европейската комисия и в момента се работи по а, създаването на такъв корупционен показател. Може би е добре да упоменем този показател в доклада, така че Европейската комисия малко да ускори темпа на работа. защото според мен е важно да може да се направи оценка на актуалното положение в държавите членки, да имаме показател, който да отразява подобряването на нещата. Третата тема. Нещо, по което не се съгласихме миналата година, а именно за схемата за подпомагане на разследващите журналисти. До миналата година пилотните проекти бяха подкрепени от Европейската комисия и от бюджета за 2017 година защото е, искахме журналистите да продължат да бъдат независими, като същевременно получават европейски средства чрез посредници. Например, института в Лайпциг за свобода на медиите. Мисля, че това е едно добро решение за постигане на баланс. Можем да отпускаме средства за журналистите, без по този начин пряко да се намесваме в работата им. Така че любезно бих искала да попитам докладчика дали ще се съгласи да се спомене пилотния проект за разследващите журналисти. Проект, който бе прият от парламента и от Европейската комисия. И той трябва да се разгърне през 2017 година. И на четвърто място Европейската прокуратура – все още нямаме гаранция, че ще има задължителна схема. Задължително участие, защото някои е, държави членки все още възразяват. Според мен, ако това се случи, ако не се включат всички, това ще бъде опасен прецедент. Нуждаем се от благонадежден инструмент за борба с корупцията. Корупцията при използването на европейските средства. Така че една силна прокурорска служба ще отползва за всички ни. Наистина не можем да продължим да работим без такава служба. Шулин.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 преживяваме епоха в голяма криза на Европейския съюз, което се отразява и на доверието на европейските граждани в европейския проект и европейските институции. Затова отговорното боравене с европейски, европейски средства е много важно. Възоснова на заключителния доклад за несъбрания ДДС в държавите членки за 2014 година. Сумата несъбран ДДС възлиза на 159,5 милиарда евро. Огромни суми, които могат да се използват за растеж, за нови работни места. Ако успее, ако искаме да се борим ефективно с измамите по ДДС, се нуждаем от ефективни мерки на комисията в сътрудничество с държавите членки. Приветствам плана за действие на по ДДС, публикуван от комисията миналата година. Тя пред тя предвижда модернизация на системата за ДДС в Европейския съюз. Но има какво още да се желае. Ако сегашната система по ДДС, която е крайно раздробена, ако тя не бъде опростена за малките и средни предприятия ще има още по-големи трудности и няма да избегнем измамите. Виждам се ме също, че административното сътрудничество между държавите членки не се подобрява. И Европейската комисия трябва по-добре да контролира административното сътрудничество и да премахне пречките в обмена на информация между съдебните и правоохранителните органи. За да ускорим процеса, трябва да укрепим и мрежата Еврофиск, защото своевременното предаване на информацията е много важно. Нуждаем се от ясни мерки, ясни модели за обмен на информация. Притеснителна е и преценката на Европол според която 40 до 60 милиарда е, евро годишно се губят поради престъп, дейността на престъпни групировки и е, само, само 8% от тях се събират в резултат на подхода липсващ търговец. Кръговите измами водят не само до загуби, но и до изкривяване на конкурентната способност способност. Трябва да имаме по-бърз обмен на информация, включително и за многонационалните концерни. Искам да попитам комисията какви допълнителни мерки предвиждате за по засилване борбата с измамите по ДДС а, и за подобряване системите за ДДС в Европа. Merci, благодаря, господин председател. Бих искал да взема отношение по безпокойство в доклада параграф 41. А също така безпокойство, което колегата Де Юнг изрази току-що. По параграф 41 докладчика иска Европейската комисия да обясни е, конкретните причини, поради която държавите членки оставят без последствие сигнали от ОЛАВ е, за евентуални измами. Аз се присъединявам към това искане, но мисля, че доклада в настоящия му вид или говори прекалено много, или недостатъчно. Е, според мен би било полезно да чуем допълнителна информация. Например, конкретно е, броя случаи, за които говорим количествено уточнение. На второ място, е, за какъв обем в евро са тези предполагаеви измами? Дали става въпроса за стотици хиляди, за милиони, за стотици милиони? И освен това да разберем дали разполагаме с по-точни данни във връзка с страните, които са водещи в тази област. Естествено, че проявявам специален интерес към Франция. Председателя, благодаря. Нека да дадем думата на един колега от ОЛАФ. Е, нека да му предоставим възможност да направи своя принос към днешната дискусия. Окей. Okay. <laughs> Ето ме, ето ме, да. Да, бях се скрила зад хартията, извинете. Благодаря, господин председател, за че е, ми давате възможност като представител на ОЛАФ и на комисията да взема думата. Искам да благодаря на докладчика е, за този качествен, цялостен доклад. Той включва много важни въпроси, много своевремени въпроси, относно борбата срещу измамите. Благодаря и на Комисията по бюджетен контрол за приноса им и за въпросите им. Ако не възразявате, господин председател, ще започна с първа точка. Мисля, че на него се спря и господин Али и докладчика. Това е точка, по която може би има леко недоразумение. Така или че точката е важно. Е, говорим за броя и обемите на, на, на, на незаконосообразности и защо с каква статистика разполагаме. Госпожо докладчик, вие оставяте с впечатлението, че има намаление на неизправностите. Е, тоест, цифрата е отрицателна. От друга страна има намаление на съобщените неизправности. Това е положителен знак. Може би е така, е, но е, извън изказването на господин Али, искам да кажа, че въпросът е много по-сложен. Е, в доклада в комисията ПИФ ние очертаваме тенденции. Вие знаете, че програмите за разходи и програмите за по принцип са многогодишни, така че броя на неизправностите естествено се увеличава, защото ние покриваме все по-голям брой програми. На друго от друга страна, е, специфични обстоятелства. За 2015 година Ирландия и Испания съобщиха, че са усъвременили системата си, така че еднократно те са установили много повече нередности. Е, вие говорите за собствените средства, е, за приходите по бюджета. Примерно, ако видите съобщенията от митническите служби в държавите членки, може да се окаже, че има по-малко докладвани наредности. Важно е да се каже това. Искам да кажа, че в някои държави членки, и това много ни радва, постепенно започват да използват IT инструментариум за анализ на риска, в Ирландия, например, те се спират на най-рисковите области и съответно докладват за повече нередности. Е, това може да е лошо, но според нас е нещо положително, защото въпросната държава членка получава възможността да отстрани нередностите и да изправи грешките. Е, е, като цяло ние отблизо следим развитието на тенденцията, увеличение или намаление, Искам да кажа, че ние, моите колеги вляво от мен, остават на ваше разположение като депутати да ви окажат съдействие, да обяснят методологията ни. Важно е да организираме технически срещи помежду си, ако вие пожелаете. За нас беше важно да кажем това. Сега, ако нямате нищо против, Бих е, искала да отговоря на някои въпроси. Първо на въпроса на госпожа докладчика. Вие е, говорите за, е, дирекция, за директива 2010 спрямо 2004 тук имаме имам информация от генералния директор на ТАКСОК, съобразно член 27, параграф 3 на тази директива. Комисията възнаверява да публикува доклад е, с оценка 2017 година е, ще се публикува скоро доклада през наближаващите месеци. На, на второ място въпрос на господин Де Йонг. Е, това беше въпрос и на господин Де Йонг. Друга точка, на която се спряха депутати, доклада на Комисията за борба срещу корупцията. Аз научих тук, на настоящо заседание, че първият заместник председател Тимер Манс на 25 януари е изпратил писмо до председателя на Комисията по граждански свободи на парламента, където се посочва, че е, комисията чрез други средства ще наблюдава изпълнението на доклада за борбата срещу корупцията от 2015 година. Докладът не е сходен. Комисията ще се спре основно на европейския семестър. Това е писмо, което е изпратено до председателя на Комисията по граждански свободи. Съгласна съм с това, което казвате, че не само разходите са важни, но и приходите са важни. Така че Олаф обръща все по-голямо внимание. Ние наблюдаваме и измамите с приходите. Господин Де Йонг спомена за обществените поръчки. Като че ли е, това е място, където има най-малко измами ние работим с ОЛАФ, с държавите членки. Дори тази седмица предвиждаме workshop, за да разработим главни насоки, за да видим е, как измамите с обществените поръчки да бъдат отнесени до компетентните органи. Така че ние е, обръщаме значително внимание на този въпрос, е, колкото до подаващите сигнали. Това също е важен въпрос за комисията, ние преценяваме необходимостта и възможността за по-широко действие, за да развиваме законодателство в тази област. Знаете, че това никак не е лесно. И имаше още една точка, на която искам да се спра. Е, последващото наблюдение на препоръките на ОЛАВ. Господин Ябор спомена това а също така и още един депутат. Вие не знам дали наблюдавате обмена на мнение между институциите и ОЛАФ. В началото на декември ние обещахме да изправим анализ на препоръките и а, а, а, този анализ беше изпратен до координаторите от политическите групи миналия петък. А, така че всичко е много скорошно. Тук ние подлагаме на анализ последващите действия след препоръките, които Генералната дирекция изпрати до държавите членки. Много е трудно да се каже, че дадена държава членка постига дадени резултати, а друга не. Това е много трудно. Ние не искаме да назоваваме и порицаваме някого. Въпросът е, че няма достатъчно последващи действия след е, препоръките, които са отправени. И е, последната точка по Европейската прокуратура. Европе... Е, вие може би знаете, че комисията подкрепя тази служба, обаче знаем, че държавите членки на първо място Швеция не подкрепят е, е, тази Европейска прокуратура. Никак не е лесно. Полша и Унгария са е, заявили, че няма да подкрепят Европейската прокуратура. Италия не е доволна от текста, иска да бъде по-амбициозен този текст. Ние искаме да видим какви ще са следващите стъпки но е, е, засиленото сътрудничество сега ще се задвижи и от името на Европейската комисия е от името на Европейската комисия искам да кажа, че ние искаме в Европейската прокуратура да бъдат представени възможно най-много държавите членки, възможно най-бързо и текста да стан, се подготви колкото може по-бързо. Това е трудно постижимо, но ние като представители на Хуеста комисия ще направим каквото можем. И накрая докладчика. Is it, is it важно ли е? Кратко е. Кратко и важно. Добре, що е важно и кратко? искам да споделя с депутатите да помолим господин Тимерманс да не изпраща това писмо само до комисията Либе, но и до нашата комисия. Това е наша отговорност. Искам секретаря да сподели, секретарията да сподели тази информация и с нас. Председателя да, да, докладчик. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви за ценните коментари. Виждам, че работата по този доклад се очертава като много интересна. Очаквам я с интерес. Председателя, благодаря. Това беше кратко. И накрая, крайният срок за измененията е 28 февруари 2017. Това беше последната точка за нашия дневен ред. Да, по точка разни. А, да, да, да, извинен си. Извинен си. Закривам заседанието. Благодаря на всички.